Ja, meine Damen und Herren, darf Sie herzlich willkommen heißen. Уважаеми дами и господа, добре дошли. Е, започваме работа. Е, член на парламента казва, че е, в играта Скат е играл преди това. През началото на януари се предвижда дневният ред. Формално винаги ще докладваме за разговора с координаторите и комисията трябва да приеме този отчет от заседанието на координаторите. Вчера имаше заседание на координаторите, бързо свършихме, станаваше дума първо за последицата и начина на работа и на пакета Хоризонта 2020. Договорихме се да има работна група и тези, които участват като докладчика, докладчика в сянка, е, тази група е към него. Трябва да се стигне в пленарна зала до решение 2012 година. Става дума преди всичко за това своевременно да придвижиме частите на пакета и да ги обсъдим. трябва, има много предложения, трябва да решиме кой ще ни представлява за бъдеще, за да се намери умното решение. Има предложение за бъдеще по-бързо да се разпределят докладите. Тук е, не, това предложение остана да виси във въздуха. Защо? Защото винаги, когато докладите постъпват от председателя в пленарна зала, не може вече да се да се, а, да се правят различни трикове с тях. За това това бяха, например, докладите по Хоризонта 2020. Основният пакет, основният доклад го получи социалите и демократите. След това НП получи следващия доклад. ГУЕ е последващия. Имаше за регулациите доклад, който бе поет от зелените за сателитната навигационна система НП. Има и програма за конкурентно способността на предприятията АЛДЕ и изменение на директивата за публичния сектор социалисти демократи. Имаше няколко мнения, които бяха изразени. Пазари и финансови инструменти беше втората част изготвяне на програма за околната среда и действие по климата ЕНП, творческа европейска програма 2012, социалисти демократи, иновативни финансови инструменти в контекста на многогодишната рамка ЕНП. Информирани сте по този начин по всички тези въпроси. Сега Първата точка от дневния ред е точка 6. Европейска стандартизация. Колегата Гирек е нашия докладчик и затова му давам думата като първи. Поздравявам и представителите на комисията сред нас. Благодаря. И така ще обсъждаме предложението за регламент за европейска стандартизация, който е предвидено да има полезен ефект за действието на единния пазар за растеж, иновация и конкурентна способност. Целта е да се съкрати процеса на стандартизация и да се направи необходимото малките и средни предприятия да бъдат добре представени като заинтересована страна в процеса на стандартизация. Става въпрос също и за разпространяване на стандартите в областта на телекомуникациите и технологиите и чрез тях да се подобри и повиши оперативната съвместимост. в Европия а также норм Знаете, че има много проблеми в Европа по отношение на оперативната съвместимост на информационни технологични системи. Регламентът засяга е нещо, което често бива пренебрегвано. Нанотехнологиите, биотехнологиите, ядрените технологии и други от този род. Основните промени в предложения регламент са свързани с правомощията на Европейската комисия и Постоянния комитет по стандартизация. Тук се включват също и въпроса за стандартизация в областта на услугите, както и отделно третиране на сектора информационни и комуникационни технологии. Сериозно изменение се прави по отношение на финансирането на процеса от европейски фондове. Като докладчик аз поддържам това предложение на съвета и комисията, което консолидира съществуващата политика на европейска стандартизация и също времено въвежда някои нови елементи, които ни помагат да се справим с новите предизвикателства пред нас. Следователно, то представлява един добър начин за моделизиране на единния пазар чрез подобряване на системата на европейските стандарти. Това включва, например, системата за нотификация на стандартите в областта на услугите, най-вече електронните услуги. Трябва да кажем няколко думи и за финансирането на стандартите. Нещо, което вече споменах. Сега вече има по-добра правна база за финансиране от страна на комисията, както и упростяване на процедурите. Налице са обаче някои тревожни моменти, свързани с ефективността на някои разпоредби на регламента, най-вече по отношение на публично-частното партньорство. Регламента трябва да бъде изготвен така, че наистина да стане един инструмент за изпълнение, насочен към насърчаване на единни пазари и прилагане на европейските стандарти, като по този начин се повишава конкурентоспособността, и ангажирането на заинтересованите страни, както и поддържане на устойчивото развитие. Така че системата на стандарти трябва да бъде усъвършенствана чрез въвеждането на тези нови елементи, които допринасят за тяхното развитие. Искам да направя няколко конкретни коментара. Тези принципи на стандартизацията, например, националното представителство не е споменато като принцип в това предложение. Не се споменава също Внимание процесу нормализации в данен краю и принципа на задържане действието на даден стандарт или процеса на стандартизация в даден момент, ако този процент, процес вече е започнал на европейско ниво. Много от разпоредбите са от общ характер. Например, по правомощията на Европейската комисия и подлежат на твърде широко тълкуване. Така конкретно е случая в няколко области, където са предложени изменения във връзка с функционирането на сегашната система. Проектът на предложението предвижда редица технически спецификации, които са по-лесни за приложение. Един от важните елементи на процеса на стандартизация е социалния консенсус. Участието на форуми и консорциуми не трябва да води до създаване на конкуриращи спецификации и противочащи си стандарти. В процеса на стандартизация трябва да бъдат включени и малките и средни предприятия. Трябва да се има преди, че разходите за участие в такива форуми са обикновено много високи и процедурите не са достатъчно демократични. Някои форуми се провеждат извън Европейския съюз, което означава, че стандартизацията в рамките на Европейския съюз трябва да признава възможностите на европейските органи за стандартизация да се използва техния капацитет за изготвяне на документи. Трябва да се ускори процеса на базата на консенсус между всички заинтересовани страни в Европейския съюз. Техническите спецификации трябва да бъдат е, строго определени. Свързани са с откритост, доброволно участие и други принципи, които трябва да са в основата на този процес. Преминавайки към ИКТ, тук ще има също елемент, който да гарантира оперативната съвместимост. Целта, както казах от самото начало, заслужава уважение, но има редица начини за постигане на тази цел. Този документ предлага само един начин за постигането на целите, който може да се окаже не най-добрия път, но все пак ще даде възможност да се ускорят тези процедури. По този начин ще се постигне едно по-добро използване на превежданите форми. в изготвянето на регламенти за информационните и комуникационни технологии. Защото в тази конкретна област Европейския съюз до някъде изостава от своите световни конкуренти. Благодаря, господин председател. Благодаря. Това беше докладчика. Сега давам думата на комисията да представи своето изложение. Господин Фрикман ще стартира като първи от комисията. Thank you very much, Mr. Chairman, for uh, offering uh, to the Commission the possibility to present to... Благодаря, господин председател, за възможността да представим основните елементи на нашето предложение – свързани с въпросите, които са от вашата компетентност и, както чухме от вашия докладчик, са основен елемент на проекто предложението. Благодаря на господин Гирек за подкрепата за нашето предложение. Ние си отбелязахме различните елементи и тревоги, които изрази той. В моята презентация ще се опитам да представя повечето от елементите, които представи господин Гирек, за да обясня още сега защо излизаме с това предложение, което в момента е пред вас. И така, на първо място искам да обясня, че става въпрос за един пакет. Не става въпрос само за регламента, има и съобщение на комисията и това е важно, защото в областта на стандартизацията не се нуждаем от правни инструменти за всички елементи на тази стратегия. Затова и представяме пакета заедно с съобщението, който определя стратегическата визия за стандартизация до 2020 година, както и правния инструмент, който придружава това съобщение. Това е важно, защото някои от елементите, споменати от господин Гирек, които не се откриват в регламента, наистина не се съдържат в регламента, но са обяснени в съобщението. Така че искам да обясня, че разполагаме с регламента като най-добрата полза от него е, че той е директно приложим в държавите членки без необходимост от транспониране в националното законодателство. Той е насочен основно към държавите членки, но също времено и към комисията и също така до известна степен до европейските органи по стандартизация. В този единствен регламент ще видите всички елементи, които в момента се съдържат в различни правни актове, така че неговото предимство е, че той е по-лесен за ползване. В един текст може да откриете всички елементи необходими за приложението на регламента. Така че в тази презентация ще видите различните правни актове, които ще бъдат изцяло или частично подменени. Конкретен въпрос, който искам да спомня, е директива 9834. Ние настояваме да говорим за стандартизация, а не за технически регламент. Частта, която касае техническата хармонизация, изобщо не се засяга в нашето предложение. Така че не говорим за технически спецификации и регулации, а за стандартизация. Защото, както знаете, директива 9834 притежава и двата елемента. Това е важно, защото когато говорим за стандарти, Нашето виждане е, че това са инструменти базирани на частната индустрия. Те са доброволни и не са задължителни, както техническите регламенти. Нека сега набързо да разгледаме следващия слайд. По много поводи сме казвали, че това, което предлагаме, не е революционно, а еволюционно. Системата не се променя по отношение на характера на стандартите, остават доброволни, подхода се ръководи от пазара. Винаги настояваме на върховенството на международните стандарти и това не се променя. По отношение на ролята на европейските органи за стандартизация, ние също не променяме нищо. Може би ви е известно, че Европейската комисия дава уникален статут на тези частни организации, дори им дава една привилегирована позиция по отношение на изготвянето на европейски стандарти. Имаме рамково партньорско споразумение – финансираме до 50% оперативните разходи, така че макар те да са частни организации, те са тясно свързани с нас благодарение на тези взаимоотношения. Така че в самия регламент ние се позоваваме на Европейските органи за стандартизация. Не е променен и принципа за делегиране на национално ниво, както и ролята на националните органи за стандартизация – не променяме нищо в самия бизнес модел на европейските организации за стандартизация. Тази област остава почти незасегната. Това няма да го откриете в регламента, защото е включено в съобщението. Затова и правният инструмент се изготвя в съответствие с строги критерии – и това не са елементи, които могат да се включат в регламент. Затова и изготвихме това съобщение, което обяснява в детайли цялостната система, която е в основата на процеса на европейска стандартизация в Европа, така че не го променяме. Докладчика спомня редица нови елементи и аз искам да разгледам наистина тези нови елементи в регламента. На първо място Комисията, след консултации с заинтересованите страни, ще изготви годишна работна програма. Тя ще бъде на база на координация и открита консултация. В момента такава работна програма нямаме. В момента изготвяме такава, която трябва да бъде прията от комисията в следващите няколко седмици. Тя показва по какъв начин европейските стандарти подкрепят е, не само европейската политика и е по какъв начин може да се подкрепят основните водещи инициативи в Европейския съюз, като иновации, програма за цифровизация, публично-частно партньорство и други. Тоест, показва какво възнамерява комисията да възложи като мандати за следващия период. Така че това е първи опит да се представи пред съвета и парламента Какви ще бъдат е, приоритетите на новата работна програма по отношение на европейските стандарти? Тази работна програма е спомената и в регламента, тъй като тя е особено важен нов елемент и ще приеме формата на съобщение към парламента и съвета. Докладчик спомена разширяването обхвата за включване на услугите – и ние настояваме, че както по отношение на стоките, е необходимо да се разшири обхвата и да включи услугите, когато има обществен интерес и пазарно търсене. Така че характерът по принцип не е различен, принцип остава същия. Бихме искали системата да бъде по съобхватна по-широко да бъде участието на заинтересованите страни, Дават се нови правомощи на комисията, които всъщност проистичат от Лисабонския договор, така наречената Лисабонска комитология, която споменаваме в нашето предложение. Предвижда се също делегирани актове. Искаме да предвидим и възможността да се използват съществуващите ИКТ спецификации от чуждестранни форми и консорции в политиките и обществените поръчки. Всичко това се базира на съществуващата работа. За разлика от европейските организации за стандартизация, ние няма да даваме мандат на чуждестранни форуми да изготвят е, стандарти в областта на ИКТ. Ни най-малко не е това идеята. Така че в самия регламент се посочва как ще използваме ИКТ спецификациите предмет на предпазни мерки и конкретни критерии, които трябва да бъдат спазени. Така че този елемент е важен, защото понякога може да има объркване между факта, че даваме мандат на европейските организации за стандартизация за изготвяне на стандарти и в конкретната област на ИКТ ще използваме съществуващите стандарти и няма да даваме нови мандати. Така че мандата на европейските организации си остава един вид е, техен монопол. Няма да даваме на никакви други организации ролята за изготвяне на европейски стандарти. Това е също много важен елемент, който трябва да подчертаем, защото е възможно да не бъде разбран достатъчно добре. И така, малките и средни предприятия и обществото стават много по-сериозна част от този процес под, един, под една и съща шапка обхващаме малки и средни предприятия, потребителите, екологични и социални интереси. Ние настояваме на представителство на етапите на разработване на политиката и на цялостния процес на стандартизация на европейско ниво. И това вече може да се види в е, регламента, защото става въпрос за европейското ниво. На национално ниво настояваме да се прилага същия принцип, но това нещо не може да се включи в регламент, за това е изразено и в съобщението. Така че в съобщението ще видите, че едно от действията, което се изисква от държавите членки, е да гарантират ефективно ангажиране и участие на обществото и заинтересованите страни на национално ниво. В регламента предлагаме също хармонизирани критерии за финансиране – това е също е един нов момент, защото до този момент няма хармонизирани стандарти и критерии за, за финансиране. Всичките тези заинтересовани страни ще бъдат финансирани на базата на хармонизирани критерии. Бихме искали да има по-високо ниво на представителност и повишена степен на откликване от страна на малките и средни предприятия и заинтересованите страни. Отново по отношение на позицията на европейските органи за стандартизация. Това е наистина важен момент за нас. Сенек, Сенелек, Хецио продължават е, да поддържат монопол в изготвянето на европейски стандарти. Затова смятаме, че европейската система на стандартизация, която функционира успешно, всички ние виждаме добрите резултати и тя трябва да продължи да се основава на тези специални взаимоотношения между комисията и тези частни организации. Това, което искаме да въведем, са по-ясни срокове за изпълнение, както и финансиране на базата на постигнатите резултати. Идеята не е да засягаме структурата на Европейската система за стандартизация – но ние искаме да се повиши нивото на постиганите резултати. И това ще се постигне чрез публично-частното партньорство. Така че следващата година, когато бъде прият следващия финансов регламент, да можем да изключим ново рамково споразумение за партньорство с европейските стандартизационни органи, за да вземат предвид съдържанието на този регламент. Включиме се и някои конкретни цели, за да предвидим целеви равнища за повишаване на ефективността с 50% до 2020 година. Когато на лице е новия финансов регламент и новото рамково споразумение за партньорство, ще въведем някои елементи от новия регламент. Например, ще има упростяване на процедурите с общи суми, на базата на рамковото споразумение и на, банката, на базата на преработения финансов регламент. Това може да се направи следващата година. Освен това, включваме по-прозрачно докладване, включително части на национално ниво. Тоест, е, даваме им да играят на по-сериозна роля и от тях искаме да ускорят своя процес без това да застрашава качеството на стандартите. Това, разбира се, се предвижда в е, преработката на новото рамково споразумение за партньорство, насочено към опростяване на процедурите. Е, в проекта доклада е повдигнат въпроса за сроковете. Срокове за даване на мандати, срокове за отговор и възлагане на договор. И изглежда някъде недостатъчно балансирано. Много е дребен шрифта. Добре, аз ще говоря. В член 7.3 на проекто регламента има разпоредба, разпоредба европейските стандартизационни отговори в рамките на един месец да приемат предложения мандат. Тогава комисията разполага с 3 месеца, за да възложи договора. И тук искаме да посочим, че от една страна отговорът става по-лесен за европейските организации, защото те са свързани с координацията на базата на годишната работна програма. Ще се знаят какви са очакваните мандати. Те от самото начало участват в изготвянето на приоритетите, затова смятаме, че един месец ще бъде достатъчен на европейските организации по стандартизация да отговорят. Просто защото те от месеци вече ще знаят какво се очаква, защото съм работил заедно с тях по приоритетите и това няма да е изненада. Като посочваме тук три месеца, имаме предвид различните стъпки, свързани с стабилното финансово управление. Например, необходимо е да направим оценка на предложенията по отношение на тяхната значимост, качество, цялостен бюджет, ефективност по отношение на разходите, след което да изготвим предложенията. На практика това са няколко различни стъпки и определено се опитваме да усъвършенстваме работата и да изготвяме договорите в по-кратки срокове. Но съвсем различно е просто да се отговори с да или не на мандата. На този въпрос можем да се върнем малко по-късно. Въпросът за спецификациите в областта на ИКТ е наистина много важен нов елемент, както спомена и докладчика – Държим да споменем, че има два начина, по които може да се работи. И отново ще видите тези обяснения в е, съобщението. Ние насърчаваме сътрудничеството между европейските организации и чужестранните форуми за развитие на ИКТ стандартите. Но тъй като все пак има глобално прияти ИКТ спецификации и те са много важни за оперативната съвместимост, както господин Гигер ще спомена, ние искаме да осигурим възможност да, да се признаят съществуващите ИКТ спецификации. Има и редица условия за това. Очевидно, ние ще приемем това след консултации с всички заинтересовани страни. Това се извършва на създадена платформа, която ще влезе в действие следващата година, 2012. Редица са условията, както споменах. Няма да използваме тези съществуващи спецификации в областта на ИКТ е, в, де, в сфера, където вече съществуват европейски стандарти. Ще направим това единствено, когато европейските стандарти са морално устарели или не се приемат от пазара, или просто такива не съществуват ще въведем и редица качествени критерии в регламента, които са изключително стриктни. По-конкретно, това е спазване на правилата Франт като цяло тези спецификации на ИКТ ще отговарят на всичките изисквания за откритост, консенсус, и прозрачност, които са водещи принципи на Световната търговска организация в тази сфера. И в заключение няколко думи за значението на този регламент където се надяваме да се постигне едно ранно приемане и прилагане и влизане в сила. Той представлява ключова част от е, дневния ред за цифровизация, допринася за по-добър достъп на малките и средни предприятия и посрещане на обществените предизвикателства. Още през 2013 година ще започнем с един независим преглед на извършите промени. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря за информацията. Госпожа Брежина иска думата като първа. Е, е, Благодаря, господин председател. Аз съм а, съгласен с проекта за резолюция на колегата а, е, Гирек. Аз го подкрепям в неговото становище по всички позиции. Също и мненията на някои държави членки, които бяха изразени в съвета. Разбира се, доколкото това не натоварва форума. Но няколко детайла, малка забележка имам. Може би по обосновката на предложенията за изменения 5, 6 и 8 Това са изменения бившите точки 19, 20 и 22. Израз за стандартизация в ИКТ е легитимен израз. Техническа специф... Техническо специфициране е место. Аз не съм сигурен, че обосновката е достатъчна за тази промяна. Тук обосновката е следната. Стандартите възоснова на регионалните стандарти са основани и не в зависимост от бранша в съответната индустрия. Това мога само частично да се съглася. Всеки произволен документ, това може да е а, обединяващ стандарт или отраслов стандарт. Ние се постарахме при забележките да различим европейските стандарти от другите документи, подготвени от форуми, консорциуми. Аз имам още няколко такива е, детайлни забележки. Иначе бих казал с всички важни неща на становището съм съгласен. Благодаря за вниманието. Благодаря колегата Бутикофър сега. Благодаря, господин председател. Аз бих предложил поне в нашата комисия да въведеме стандарт за големината на шрифта в слайдовете. Поглеждам върху слайда и нищо не мога да прочета от тук. Това не е добре. Не е ориентирано към нас, към членовете на парламента. Иначе имам три забележки. Относно интензивната работа на докладчика по тази тема, благодаря на докладчика. По отношение включването на малките и средни предприятия и, и така наречените society stakeholders, не съм сигурен дали тук не, не е добре да обсъдиме е, една по-силна формулировка. В този законодателен мандат подробно дискутирахме дали не е възможно стандартизационните органи от властта на малките и средни предприятия да им се даде право на глас. За мен тази дискусия не е приключила. По тази тема трябва да се засили ролята на малките и средни предприятия. Формулировката, която господин Гирек е, в изменение 18 е избрана, е всъщност отслабване на ролята на, норми... на стандартизационните организации. Може би можем да, трябва да поговорим под това отново. Второ, включването на стандарти от областта на форумите и консорциумите това е едно от основните намерения на този пакет и трябва да призная, че силните резерви, които намирам в вашето мнение по включването на стандартите от областта на консорциумите, не съм съгласен с тези, е, е, с тях. Мисля, че е важно да се погрижим за това стандарти от тази сфера да бъдат включвани в търговете като референтни стойности. И това, което предлагате за, като изменение на член 9 и 10, ми се струва, че повече блокиращо действа, а не насърчаващо. Това също като второ нещо искам, бих искал да го обсъдим. И третото, както правилно забелязахте, в правната рамка за стандартизация и услуги, на услугите. Мисля, че всички сме съгласни, че трябва да изберем един предпазлив път, имайки предвид точно малките и средни предприятия. Има държави членки, за които чух, че са загрижени за това, че чрез твърдо бърдо стандартизиране на европейско ниво ще затрудни работата на малките и средните предприятия. За това трябва да избереме по-предпазлив подход. Благодаря. Благодаря. Господин Бутиков, вчера не бяхте тук. Имахме още по-малък шрифт на слайдовете, но по принцип сте прав всички, които при нас, наистина е добре да им предпишеме минимален размер на шрифта, защото вчера пък въобще не можехме да го четем. Е, не се мисли, когато на стената се проецира. Колегата Руди сега. Благодаря, господин председател, тъй като ние говорим за редакционно регламентиране на стандартизация. Аз мисля, че трябва да говорим вече и за злоупотребата с съкръщения. Просто прекалено е. Искам да подкрепя това, което каза колегата Бюти Хол за малките и средни предприятия. Господин е, Бютиков говори за изменение 18, но за 4 и 19, които се отнасят за малките и средните предприятия, също така разводнени. Аз мисля, че първоначалният текст на комисията беше по-добър, защото там се представлява се представят малките и средните предприятия по различен начин, който ние подкрепяме и ние смятаме, че това е един сектор, в който перспективите за растеж са по-добри. Второто нещо, което искам да кажа е за е от аспекта на промишлеността. Мисля, че тук не е откроено значението на промишлеността. В приложение 3, например, където се дефинират европейските организации, на ангажираните, на заинтересованите фактори. Тук се предвиждат представители на малки и средни предприятия, на а, стандартизационните организации, но не и представители на промишления сектор. И се питам дали това не трябва да се направи. И трето, в Европейската организация е забранено конфликт на интереси с, с промишлеността, с, с професионални аспекти, но има една европейска организация, която няма конфликт на интереси. И това е организацията, която формира политиката. Всъщност всички организации представляват тези категории. Така че аз не разбирам как може да се постави едно такова а, условие, след като имаме организация на участващите. Благодаря. Въпрос към комисията. Иска ли комисията да даде отговор? Да, заповядайте тогава. Може би да започнем с първия елемент, който беше казан от господин Оди, защото става дума за едно пояснение. Тези организации на така наречените ангажирани лица, те са споменати в приложение 3. Това са организации, които биха могли да се възползват от финансиране на техните дейности в сферата на стандартизацията. Тоест, съставен е списък на тези организации, които представляват интересите, да кажем, на малките и средни предприятия. Самата промишленост не получава финансиране, така че именно за това не е споменат промишления сектор в това приложение 3, именно само когато се разглежда диспозитива на регламента виждаме тези четири големи европейски организации, които използват интересите на малките и средни предприятия, които могат да се възползват от плащания. Това е уредено в приложение 3. Разбира се, промишлеността е в сърцевината на стандартизацията и на европейските европейските стандарти. Това е един изключително важен партньор, защото без промишлеността изобщо не бихме могли да променим сегашната система и това е един основен елемент за постигане на стандартите, които да бъдат приети от пазара. Това трябва да бъдат норми и стандарти, които да се приемат с консенсус. Исус. Да, благодаря ви за е, подкрепата за подхода възприят от е, комисията. Ние всъщност предложихме една по-силна формулировка е, за Европейския орган по стандартизация. Ние разбираме, че тази формулировка е обект на критика, но това беше нашето първоначално предложение. Е, тук става дума за една по-силна позиция и по-силни задължения. Сега това проистича от процеса на съвместно законодателстване и а, може би трябва една по-силна формулировка, която показва по-добре нашия ангажимент. И аз мисля, че дебата, вие сте прави, е, но голямата новост на регламента е ролята, която се придава на спецификациите в сферата на информационните и комуникационните технологии. Това беше посочено и от докладчика. Естествено, не сме измислили нещо ново за службите или за продукцията имаме точно същата процедура за изготвяне на стандартите. Това е в съответствие с потребностите на пазара. Естествено се изработват стандартите на базата на консенсус и те отразяват загрижеността а, и проблемите, които фигурират на място, така че ние поставяме акцент акцент и в съобщението, и в регламента на тези аспекти на едно благоразумие, което фигурира във връзка с услугите за сектора ИКР, ИКТ. Всъщност ние трябва да бъдем в крачка с технологичното развитие. Естествено, не може да се успокоим ускорява ритъма и комисията в никакъв случай няма да започне да изработва норми в тази сфера, защото тези норми вече са създадени от формите и форумите и е, критериите за качество са изключително солидни и ние смятаме, че имаме всички гаранции на базата на е, критериите за качество, е, качество в тези спецификации може да се създаде тази платформа, която ще бъде съставена от всички е, всички участници в процеса ИКТ. Е, това не става дума на равнище на самото предприятие. Тук става дума за читане на конкуренцията, на интелектуалната собственост. Това е един процес на консенсус, който трябва да бъде в много е, широк е, мащаб, за да може да се признаят всички тези спецификации, е, за да може да внесем, да предложим подкрепа за спецификациите в екад. ИКТ е сферата. Всички тези елементи, които са важни за разработването на политиката на комисията, трябва да бъдат отчетени и те ще бъдат приложени благодарение на този механизъм. А може би да спрат тук. И е, а, ако има други въпроси а, по различни елементи на нашата позиция. Благодаря. Питам докладчика, господин Гирек, искате ли нещо да кажете? Заповядайте. В двух е, справах, як ходи о... Е, Съм накратко. От, по отношение на понятията понятията в стандартите и спецификациите, те трябва да бъдат съвсем точно формулирани. Трябва да отговарят и на нормите ИСО. И там се прави разлика в отделните спецификации. Съгласен съм с което бе казано от Шабжежина относно малките и средни предприятия. Естествено, трябва да се, те трябва да бъдат при, приближени към този процес на нормиране и стандартизация, но при определени економически предпоставки. В изменение 18 говоря за това, че трябва да да улесни представителството. Това е различно, тъй като става дума за финанси. Не знам дали стандартизиращите органи са подготвени за такива решения и финансово да ги обезпечат. Общо казано, аз съм съгласен с преждеговорищите. Естествено, трябва да се подчертая ролята на малките и средните предприятия в, по изготвянето на спецификациите и стандартите. Благодаря. Благодаря ви най-сърдечно на господин Гирек, на колегите, на комисията. И с това приключваме с тази точка от дневния ред. Срока за внасене на изменение 12 февруари. Както казах, приключваме с тази точка от дневния ред. 5 минути почивка и в 10 часа започваме с електронното гласуване. В 10 часа знаят всички, че ще има гласуване и ще ги изчакаме. Кратка, кратко прекъсване. Okay. Ladies and let's start. Ами господа, нека да започнем. Не знам защо, но днес има по-малко депутати. Може би защото а, наближава коледа, но ще започнем. Надявам се, че може би след обед някои колеги ще <laughs> бъдат все пак тук, тъй като ще има представител на председателството на Европейския съюз и няма да бъде много любезно, ако съм аз сам тук да го посрещна. И така започваме с доклада на госпожа Лена Комарска-Бобинска. Трябва да се извиня, че тя не е тук, има семейен проблем, не може да бъде тук. Ако искате, можем да започнем da Elektronik. Müssen wir die prüfen oder können wir einfach los? Wir gehen los. Пригответе си електронните карти. Стоп, стоп. Чарлз, имаш думата. Um, Господин председател, искам да ви помоля за търпение. Колегата няма карта, така че много ви моля е, да вземете е, предвид нейното гласуване. Тя ще гласува с вдигане на ръка. Аз се извинявам от нейно име. Добре, една карта по-малко ще има. Може би няма да са толкова драматични гласуванията. Тумп. Е, един от нас също няма карта. При зелените един няма билет, извинете карта. Някой още да, да отсла... Още някой, който желая да отслаби групата си? Не, всички са на лице. Започваме компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Б. Да. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против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 въздържали се, подхвърля се 14 за 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис F за, против, въздържали се, приема се, 31 за, против, въздържали се, приема се 32 със устно изменение е това, за, против, въздържали се, приема се, 33 за, против,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 Моя апарат не работи. Аз я тръгна. Добре. Край на гласуването. И резултата? Отхвърля се 41 за, против, въздържали се. Отхвърля се 42 за, против, въздържали се. Отхвърля се 43 за, против, въздържали се. Отхвърля се Общо гласуване. Начало на електронното гласуване. При НП един ве повече. Двама ли са? Двама повече. Край на гласуването. Поздравления! Плюс един, плюс двама. Про... Един е за, от тези двама, другият е против. Благодаря за помощта. Доклада на господин Гланте, той е болен, за съжаление го няма. Пожелаваме му бързо да оздравее. компромисен текст. Кой е съгласен с компромисния текст? Против? Въздържали се? Приема се. О, крайно гласуване електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 42 за, плюс 2 ма 44, 45 за. С гигантско мнозинство се приема, това ще е хубав подарък за коленото дърво. Приемаме доклада на колегата Гланте. С това всички гласувания приключват. И можем да преминем към следващата точка от дневния ред, ако сте съгласни прочутата тема енергийна ефективност. Колегата Турмес има думата. Всички имате документа пред вас. Получите ли дебелия пакет с документи? Е такъв дебел пакет беше с измененията. Ако не можете сами да носите този пакет, секретарията ще ви помогне. Клод, Клод, ще почнеш ли? Той е една минута. Чарлз Чичестър иска думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Преди да започна, Клод, мога ли да повдигна въпроса за графика по това доси Аз мисля, че вие казахте за гол... огромния брой изменения. Аз следователно се надявам, че няма да се опитаме да претупаме нещата. По-добре е крайният срок да се раз, да се разсрочи. Наистина задачата е огромна и за докладчика, и за докладчиците в сянка. Това е важен законодателен акт и мисля, че може да бъдем, да правим гъвкавост по отношение на графика. Благодаря. Добре, Клод е следващия, който ще говори. Сами колеги, ще бъда много кратък в а, а, встъплението си. Разбира се, е пред предизвикателство да работим с 1800 или повече изменения, но благодаря на секретарията, на, благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната ангажираност. Ние предвиждаме пет срещи преди гласуването. Днес след обед ще бъде третото ни заседание с докладчиците в Сянка. И днес след обед ще видим дали ще можем да се справим, ако се окаже съвсем невъзможно да гласуваме до края на януари, ще си го признаем и ще го обсъдим с докладчиците в сянка, може би още днес след обед. За да получите представа след заседанието днес след обед, вероятно ще сме е, работили по 1000, е, може би 1100 или 1200 е, проекто изменения. Така че ще направим така, че когато дойде време за гласуване, ще има много компромисни изменения – и няма да имаме твърде много отделни изменения. Толкова по процедурата. Сега по съдържанието, може би отново накратко, искам да кажа защо се тормозим а, ние самите, може би, може би и правителствата и бизнеса на Европа с ново законодателство. Отговор е, че е много важно за Европа да бъде по-ефективна и ефикасна. И ще дам три кратки примера. Економиката на Европейския съюз и нашия търговски платежен баланс в 2009 година имаше един малък дефицит от порядъка на 4 милиарда. В 2010 имахме положителен баланс с около 10 милиарда. Защо казвам това? Защото искам да покажа, че всяка година ние изразходваме от порядъка на 400 милиарда, за да купуваме нефт и газ. Е, значи, ние правим Русия, Норвегия, Катар, Южна Саудитска Арабия по-богати. Те идват и си пазаруват в Европа. Това се дължи на факта, че ние прехвърляме богатство от европейската економика към други економики в света. И това, което аз се опитвам да направя с тази цел 20% е да променим това прехвърляне на богатство с, и да го намалим, да намалим прехвърлянето на средства поне с 50 милиона, да се създадат е, инвестиции в Европа, които ще създадат е, местни работни места ако има, да кажем, някакъв строителен е, проект на място, той не е в конкуренция с Китай. И а, да бъде, да бъде, да бъдем, да се ръководим от а, е, правилото, произведено в Европа. А, например, в плоските телевизионни екрани почти 100% а, те са вносни. И също така, а, нещо не е по-малко важно, конкурентоспособността на европейската промишленост, малките и средни предприятия. И какво се опитваме да постигнем с тази директива? Опитваме се да намалим разходите за енергия и за малките и средни предприятия. Как може да се направи това? Може да се намали обема за да може да се подобри енергийната ефективност на производствения процес. Но трябва да се разбере един втори феномен, а именно установихме, създадохме либерализирани пазари на електричество и там е, цената е а, е, на маржа на последния, най-скъп не, последната електроцентрала. И ако можем да създадем тенденция на по-голяма ефективност и в електропроизводството, ще а, изместим наляво кривата на търсенето на пазара на електричество, което означава, че цените на електричеството в Лайпциг, Мадрид, е, Амстердам и Париж биха могли да а, паднат на спот пазарите, а там именно промишлеността купува електричеството. Един друг аспект, който бих искал да се разбере по-добре и това е въпрос към комисията. Когато се спускаме в подробности в директивата, ще разберем, че се изключва неизползването на енергия от моделирането и от целите. И прав ли съм, питам аз, когато казвам, че, а, че не се отчита в директивата въглищата, които отиват в химичната промишленост. И в известен смисъл това обременява енергоинтензивната промишленост. Може би комисията може да ни обясни какво е въздействието да се изключи неизползването на енергия от директивата. И последно заедно енергийната бедност. По комисара Оетингер по представи своята пътна карта. Използваме възобновяеми източници на енергия, намаляваме въглищата. В резултат на това разходите за енергия в Европа се увеличават. Защо? Защото заместваме стари електроцентрали. И в пътната карта процента на разходите на европейските домакинства се повишава а, във връзка с, с разходите за енергия. И аз мисля, че това е подходящо законодателство за онези държави, за онези е, цели, е, ако добре бъде е, е, дефинирано. Благодаря за процедурата, само няколко думи. Докладчика и докладчика в сянка се опитват да форму... Благодаря ви, че се, е, с, с, ни помагат. Но времето е малко, а вие сте формулирали редица изменения. Аз съм демократ. Тук само може да решаваме нещата. Няма времеви график, който твърдо да е прият. Няма такъв. Има едно една договорка, че ще се опитаме, а и това е желанието на всички, възможно най-бързо да приключим с тази задача. И то по времето на датското председателство. В този смисъл двамата, които се изказаха, че е малък проблем това да с удължиме с една-две седмици периода до гласуването през януари трябва на спокойствие да погледнем тази тема, която е доста сложна. Редица желаящи да се изкажат са в моя списък. Да започнем, може би, с докладчика в Сянка. Господин Пипър и след това госпожа Томсън. Благодаря, господин председател. Инвестициите в енергийната ефективност са в много отношения нещо разумно и ние сме на едно мнение. Например, от, по отношение на разходите, изразходва се по-малко енергия и намаляваме зависимостта от е, енергията. Колегата преди мен е много добре го обясни. Господин Тумес обаче не каза какво стои на дневния ред, а именно, че трябва да говорим по измененията. И както сме едини по целта, толкова се различават мненията ни по пътищата, по които да стигнем до целта. Първо ще кажа позитивното. Няколко типични крачки, малки, е, заедно ще направим в член 2 по възможностите за финансиране на енергийната ефективност и член 10 по отношението на производството на топлина. Мисля, че стигнем до едно мнение но по принципните неща ние се различаваме значително. Накратко казано, докладчика залага тук на принудата, а ние искаме обща, за, общо задължение да приема държавите членки по енергийната ефективност, по-голяма гъвкавост на гражданите да дадеме и на държавите членки за постигане на тези цели. Тактиката на докладчика е много интересна. Компромисите, господин Турмес, не са компромиси. Вие имате изменения 10%, 20%, всички, които са във вашата посока. Голяма част от измененията, за съжаление, не ги обсъждате и не се вижда движение по тях. За съжаление, няколко допълнителни строителни площадки се отварят, така да се каже, член 10, където се казва, че насърчаваме във всички сгради да се намали потреблението с 80%. Това е задължителна цел в сградите да намалиме консумацията на енергия с 80%. Господин Турмес, наскоро имахте рожден ден, поздравявам ви но през 2050 година ще бъдете на 90 години, аз ще бъда на 89. Вие сте в малко по-добра форма, съгласен съм. Но аз съм твърдо убеден, че това, което днеска предприемем, до тогава инвестициите на инвеститорите, пазарите, ще решат сами това, без да е нужно днеска да предпишем за 30-40 години напред какво да се прави. В тази директива за енергийната ефективност става дума за 2020 години. Как да стигнем до там възможно най-бързо? Всичко друго е science fiction, научна фантастика и не бива да се занимаваме с него, тъй като това ще ни отнеме много време в приказки. Второ нещо искам да кажа тъй като което се гласува в комисията по околна среда, от системата ЕТС трябва да извадим сертификатите, защото станаха много а, изгодни. Каква е причината? Економическата криза ли е причината? Наказваме предприятията, защото а, лошо работят или какво? Това са предложения, които ние е, действително с очудване разглеждаме и смятам, че в тази директива трябва да с... не разглеждаме тази система ЕТС и въздействията на директивата върху тази система не могат да бъдат преценени. Важно е да се избера добра разделителна линия да се прокара. Относно измененията е, разрешете да кажа нещо по отделните членове. Член 3. 20% е целта, като ние от НП признаваме като обвързваща цел, но трябва да има избор държавите членки. Е, цел в економиката, в производството или определени сектори в областта на производителността на е, и използването на енергията трябва да да кажем, че целта е ясна и не се дебатира, но пътя до нея да дадеме по-голяма гъвкавост на държавите членки, за да постигнат по-бързо тази цел за енергийна ефективност. Член четвърти. Реновация на публичните сгради. 3% годишно да се реновират административни сгради. Много държави членки казват, това е утопия. Някои казват, абе ние сме по-напред от тази цел. И тук казвам, по-голяма гъвкавост, наемателите да имаме предвид, социалните съюзи и асоциации и тия, а не на тези, които правят бизнес с тези задължения. Ние като положителен пример до 2018 година трябва да въведем нискоенергийните сгради когато знаемеме сграда, например, трябва да искаме тя да е изградена по най-новите стандарти. Имаме, когато имаме план за финансиране, можем да говорим по тези въпроси, но последствата би била, че всички представители на германските провинции и на държавата Германия а, няма да могат да наемат сгради, защото няма такива отговарящи на тези изисквания. Така че с предложенията си бъдете реалистични. Член четвърти от гледна точка е, на гъвкавостта, считам, че е необходимо да дадеме свобода на държавите членки, в частния сектор повече да постигнат, а в административния по-малко или обратно, но над това стои целта 20% економия на енергия, благодарение на енергийната ефективност. Ако държавите членки могат да докажат, че се намират на правия път, то при, под темата реновация на сградите трябва да им дадеме нужната гъвкавост. Член 5, последната ми забележка, е, публичната, това са обществените поръчки, енергийна ефективност казвате, че е важна при обществените поръчки, както и цената на офертите. Кое ви дава основание да го казвате това? Е, квотите за жените също ли са толкова важни? Има ли социален ангажимент на предприятията? колега Тумес, Турмес. Това е да не давате достатъчно правомощие на общините. Това са неща, които според нас не са оправдани. Член 6. Последната ми бележка. И тук има задължение 1,5%, с които сме съгласни, но държавите членки не бива да бъдат разглеждат всичко като еднакво. Те трябва да си дефинират засегнатите сектори. Трябва да има вариант при подобряване на ефективността на електроцентралите да се или на транспорта, или краткосрочни мерки трябва да бъдат взети по-силно под внимание. Например, ако ако разменя един електрически уред с друг, това трябва да бъде признато. Направено е предложение в тази насока. Моля колегите добре да слушат. Господин Турмес задрасква краткосрочните мерки. Не се признават интелигентните измервателни уреди, само топ стандартите, но при затруднени условия, а именно когато тези уреди а, имат пазарен дял по-малко от 30%. Кой ще ги мери тези неща и кога ще ги мери? И как? Колкото и очудващо да е, искам да опиша сега един пример. Ако се стигна до това, един стар хладилник, да го замениме с един хладилник А++, всеки мисли, че спечелиме на енергийна ефективност. Ние ще изразходваме по-малко електроенергия. Но колегата Турмес иска да го допусне това. В, в а, сравнение, когато се набави един хладилник С. Но всъщност какво ще измериме? Защо ще затягаме непрекъснато винтовете и да, за да докажем на държавите членки, а, че нещо постигат, като ги ограничаваме. Приложение пето е върхът на бюрокрацията, ребаунд ефекта. Бъдеще трябва да вземе предвид. Например, когато разменя хладилника си с понов и поставя стария в а, мазето, защото баща ми иска да си охлажда бирата там, е, трябва да се извади това. Мене не ме интересува дали гръцкото семейство или литовското семейство иска да си охлаждат бирата в мазето. Не искам да преговарям по тези въпроси. Това приложение 8 е върхът. Моля колегите действително да се вгледат по-добре в това приложение. В резюме, енергийната ефективност и е ясна. Да, не искаме да имаме цели, да ги зададем и искаме и мерките да зададем. Но тези мерки трябва да бъдат гъвкави и доколкото посоката е правилната, комисията трябва да има право да се намесва, за да ги вкарва държавите членки отново в правия път, но тези цели, налагането на тези цели трябва да се погрижаме. Всичко друго можем да създаде само ядове на държавите членки. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Томсън има думата. Благодаря. Благодаря на всички за вашия принос и за това, че внесохте толкова много изменения над 1800 изменения, както чухме от докладчика, и само 300 изменения по член 10. Така че на докладчика и на неговите помощници и на секретарията дадохте много сериозна задача, търсейки компромиси. Както разбирам от преждеговорившите, наистина е много трудно, но ние работим за постигане на някакво споразумение. Искам да благодаря на колегите и на Клод за многото работа, която продължават да вършат. През дълго време се слушахме в е, бизнес организации, потребители, синдикати, колеги от комисията ИТРЕ, от е, името на групата на социалистите. Аз мисля, че нещо липсва в предложението на комисията, но преди това искам да отговоря на господин Пибъл, за дългосрочната перспектива. Аз лично много се радвам за тази дългосрочна перспектива 2050 година. В тази директива, както и във всички други директиви, това означава да се прави политика, да, да се прави политика без дългосрочна перспектива води до кризи. Така че аз благодаря за тази перспектива до 2050 година. Освен това, това, което наистина ни е необходимост са задължителни цели. Разбира се, че трябва да има известна степен на гъвкавост, но 20% енергийна ефективност не е нещо ново. Това сме го решили както съвета, когато Ангела Меркел беше председател съвета, тя реши 20% енергийна ефективност. И ние гласувахме през декември 2008 година в директивата за възобновяемите енергийни източници тези 20%, така че няма какво да ги обсъждаме. Дали сме за или против. Всъщност ние бяхме достатъчно любезни, за да заложим тези цели като задължителни. Какво направиха държавите членки? Нищо не направят. За това трябва да възложим наистина такива задължителни цели. Иначе сигналът е много лош. Защо трябва да изпратим такъв е, сигнал? Както Ангела Меркел каза, като сигнал към промишлеността. Защо? Кой иначе ще инвестира в нещо, което не е задължителна цел? Оня ден чух, че пенсионните фондове, поне в моята страна, всъщност се къпят в пари и не знаят къде да инвестират тези пари. Те биха искали да инвестират в енергийна ефективност, но без каквито и да е задължителни цели, без гаранции, те разбира се няма да смеят да направят това. Така че това е много важен момент. Важно е също така държавите членки да разберат какви са финансовите улеснения и трябва да се стимулира създаването на ЕСКО пазар, така че да се улесни инвестирането, за да може да се изпълнят е, на практика членове четвърти и 6. Държавите членки трябва да създадат редица финансови инструменти. За социалистите и демократите За нас енергийната бедност е също много важен въпрос. Но също така и обучението. Защото не можем да създаваме и поддържаме всички тези местни работни места, на които разчитаме в тази директива, ако не започнем процедура на обучение в Европа, защото не разполагаме в момента с необходимите знания и компетентност. Членове 6 и 12 посочват, че социалната цел би могла да бъде част от е, националните схеми за енергийна ефективност. Според мен тази формулировка трябва да се засили и думата Мей да се замени с Шел. Както много от колегите в Сянка, мен ме тревожи въпроса за гъвкавостта на предприятията и държавите членки. Енергийната бедност може да бъде част от интелигентното измерване на потреблението. Харесва ми идеята потребителите да могат да виждат и да реагират на енергийни цени в реално време, но това в момента все още не е възможно. И докато това не е възможно, не трябва да искаме от държавите членки да се отказват от интелигентните електромери. Интелигент електромер означава да ви даде възможност да консумирате, да потребявате енергия, когато е по-ефтина. Присъствах на такава конференция в София, организирана от фондация Фридрих Хеберт. По време на обяда на тази конференция, една от асистентите на директорите ми каза, много съм уморена, с нощи не спах. И аз се питам, защо не спа? И тя казва, защото тук енергията, електроенергията е по-ефтина след определен час вечерта. И понеже съм самотна майка, аз предпочитам да готвя и да пера през нощта, така че това ме лишава от сън. Разбира се, това не е начин за решаване на всички проблеми, но все пак интелигентното измерване наистина ще помогне да се облегчи въпроса, макар че няма да реши въпроса за енергийната бедност. Необходимо е да имаме една амбициозна директива за енергийната ефективност, не защото е удобна, защото е необходима и е ефективна по отношение на разходите. Както каза и нашия председател, това е важно и за датското председателство. Мога да ви кажа, че директивата за енергийна ефективност е наистина много важна за датското председателство, не само защото имаме и много опит в е, енергийните економии в Дания. В края на 70-те години като реакция на петролната световна криза, две страни реагираха. Бразилия създаде системата на биогоривата, а Дания реагира с е, създаването на своя план, който даде възможност да не повишава енергийното потребление през е, всичките тези години. И така, ние имаме опит, който искаме да споделим. Мисля, че много може да се научи от датския пример. Разбира се, всяка година 200 милиарда евро влизат в джобовете на Путин. 50% от енергията в Европа идва отвън. Половината от тази енергия идва от Русия. Така че тези пари влизат в е, джоба на Путин, пари, които можехме да да спестим и да инвестираме в местни работни места. Наистина, изолирането да къщите не е нещо, което може да се изнесе в Китай. Така че трябва да се обърне внимание на тези неща. Има много, което може да се каже за енергийната ефективност, за директивата, за измененията, за преговорите, но ще оставя това за заседанието на докладчиците в Сянка по-късно. Благодаря. Благодаря колежката Форд. Има думата. Thank you very much. Много благодаря и благодаря на докладчика и на неговите сътрудници, които работят много усилено, много е трудно да се справят Да а, с този проблем. А, аз ти купих нещо от а, коледния базар в Страсбург специално за теб, за да облегча твоята работа. Всъщност има много голям брой изменения, защото темата е много важна. Тя е доста противоречива в много държави и членки. Да, това е за да се премери дали сме спазили 20%. Същевременно времено и съвет ще представи потенциални начини за разглеждане на проблема и аз наистина бих искала парламента да постигне позиция, основаваща се на консенсус, защото в крайна сметка държавите членки ще трябва да прилагат разпоредбите за спестяване на енергията и за енергоефективността. Мисля, че ние можем да се постараем да направим енергопотреблението ефективно. Много от моите изменения са насочени към най-економически изгодните мерки, които трябва да бъдат приоритизирани. Аз много се радвам, че и други подкрепят този подход. Бих желала също така да наблюдавам една справедливост за потребителите. Енергийната ефективност е важна, но трябва да има едно справедливо отношение по към потребителите, защото в крайна сметка те плащат сметките. От гледна точка на компромисните изменения има много въпроси, по които ще трябва да се гласува. ЕНП казаха, че компромисите не отразяват е, всички изменения. Тук има различни становища. Мисля, че трябва да гласуваме, за да видим е, къде ще е, бъде мнозинството. необходимо е да има гъвкавост при прилагането на мерките, например въвеждането на а, а, гъвкавост по 3, 3% площ. Някои вече са приложили тази мярка, за други това ще бъде много трудно. И ако ако в държавите членки има альтернативни начини за постигане на определена цел, трябва да им се даде възможност да направят това. Има също а, така изменения за енергийните одити да, компании, които а, вече са приложили някои от мерките, не е нужно да бъдат подлагани на чести одити. Трябва, има противоречие също така по член 3. Има различни становища за това, дали говорим за спестяване или за ефективност или енергийна интензивност. Разбирам добре посланието на бизнеса че ако бизнеса расте, не бихме искали да се намалява сметката за енергия а, механично и може би да се разгледа по различен начин, когато говорим за домакинства и за административни сгради. Тук става дума за три четвърти от консумираната енергия. И интензитета трябва да бъде мярката за промишления сектор. И когато говорим за производството, а, именно там трябва да а, спестяваме от енергийна интензивност. И може би ще може да има някакъв начин да решим този проблем, ако разгледаме различните сфери в економиката по различен начин. Има и един друг проблем, който е свързан с, с оценката на въздействието. Ние тук в парламента сме водили, е, сме провеждали едно проучване, ръководено от уважания ми колега господин Чичестър и аз мисля, че тогава, когато въвеждаме нови идеи, които могат да бъдат добри или скъпи, но би трябвало по тези идеи да се провежда оценка на въздействието. И доколкото разбирам, комисията ИМКО са изпратили а, някои от измененията за независимо оценяване на въздействията. Да разгледаме текста в случаите, в които не се променят идеите и подходите, не се въвеждат много нови проблеми, чието въздействие следва да се оценява. Има нови идеи, нека да работим с този нов отдел, който, доколкото разбирам, ще бъде създаден на 1 януари, за да може да проверим дали наистина предложените от нас изменения имат допълнителна полза, но в общи линии смятам, че постигаме напредък. Госпожа Хол, благодаря. Искам да започна с няколко думи в отговор на току-що казаното. По отношение оценката на въздействието, мисля, че преди всичко ние трябва да решим какъв трябва да бъде текста в комисията и 30 след малко ще се върна на този въпрос. Стремейки се да разбира какво прави съвета, не трябва да забравяме, че ние сме парламент и те са съвета. И всъщност това е идеята на преговорите в трилога. Така че не смятам, че има смисъл ние да вършим работа на съвета. Разжарован бях от коментарите, които бяха направени за работата на докладчиците в сянка и графика. Мисля, че работа е съвсем систематична и много добре планирана. И докато продължаваме по този начин, мисля, че ще спазим съвсем нормално графика и смятам, че е много важно за членовете да не им се представят някакви елементи с съмнение, защото това няма да помогне. Самият факт, че седим тук цял ден, няколко дни преди коледа е доказателство за това, че ние сериозно възприемаме работата си. И точно така би трябвало да бъде. Самата идея, според мен, да не искаме да работим с толкова изменения, ми се струва дори обидно. Мисля, че докладчиците в Сянка са готови и със желание вършат тази работа. Надяваме се, че ще стигнем до едни добри компромисни текстове и работим по този въпрос. Мисля, че казаното от госпожа Форт е достатъчно справедливо. Ние наистина трябва да сме на предния фонд по този въпрос. Ако няма политическо споразумение, да кажем не сме съгласни, а не да се преструваме, че проблемът, е, че не сме работили достатъчно за постигане на компромисни изменения. Така че пледирам към всички колеги. Нека да продължаваме по този начин, да работим сериозно, да отделяме необходимото време и сигурен съм, сигурна съм, господин председател, че ще се съгласите, че като евродепутати ние имаме задължението да правим това. Нека да помислим за това, защо е необходима тази директива. Защото понякога се губим в противоречие на различните детайли и забравяме основната идея. Разбира се, най-важната причина е битката, с която трябва да се справим, с промените в климата, нещо, което нашите лидери се договорих още 2007 година. И не, да не забравяме, че идеята е наистина да се справяме с климат, климатичните изменения, Съвсем ясно е за всички, че те съществуват и няма наистина смисъл да спорим за детайли на директивата. В момента обаче се притесняваме не само за измененията в климата, ние сме притеснени за цялостното економическо положение в Европа. Така че е важно също така да си спомним какво ще направи тази директива. Тя ще увеличи БВП и тези 200 милиарда евро годишно които ще бъдат намалени като разходи за енергия, ще помогнат е, много сериозно на цялостната економика. Не съм съгласна с току-що направения коментар, че можем наистина по-леко да работим по този въпрос, ако а, е, индустрията има цели за енергийна интензивност, а не за енергийна ефективност. Разговорите от преди няколко дни показват, че е по-трудно за предприятията по време на криза да постигнат енергоинтензивни цели и за тях е по-трудно това, отколкото енергоефективни цели. Съгласни сме с целта 20% за 2020 година. След това си казваме, че няма да успеем ако наистина определим целеви равнища за енергийна интензивност на предприятията. По въпроса за гъвкавостта. Смятам, че наистина тя е важна и има редица членове, където наистина може да подобрим положението, защото всички тези 27 държави членки се правят различни неща в момента и трудно се намира някакъв е, текст и комисията някакси не е успяла да обхване всичките различни обстоятелства. Говорейки за 1,5% задължение на енергийните доставки, наистина е необходимо член 6.9 да предвиди и други пътища за постигане на този размер. По отношение на обществените органи и 3% реновиране годишно, аз не смятам, че този аргумент е най-добрият подход. И отново трябва наистина да помислим дали обществените органи трябва по-скоро да мислят за определен процент енергийна ефективност годишно, а не точно за реновиране на сгради. Призива за задължителните цели на национално ниво, според мен, е наистина много полезен, защото възможността да позволим повече гъвкавост на държавите членки да действат по своя начин е на лице, ако държавите членки наистина приемат националните задължителни цели. Можем да се отървем от някои дразнещи детайли, които са на лице и съм съгласен с колегите по този въпрос, но наистина трябва да можем да приложим тази директива. Така че съчетанието от гъвкавости и задължителни целеви равнища, според мен е правилният път напред. По въпроса за обществените поръчки, Ако правилно разбирам, днес очакваме Европейската комисия да публикува директивата за обществени поръчки, така че трябва да внимаваме дали това, което правим в този раздел, не отговаря на директивата за обществени поръчки. Така че не знае дали това е правилният момент да говорим по този въпрос. Ако направим крачка назад, да си ви припомним защо са важни обществените поръчки, защото стимулират пазара, за енергийно ефективни продукти, сваля цените им и по принцип пести обществени средства през жизнения цикъл на даден продукт. И това е важно да си има предвид във връзка с директивата за обществените поръчки. И накрая, няколко думи по идеята за пътна карта до 2050 година и въпроса за постигане на 80% изпълнение на стандартите. Мисля, че никак не е забавно и да обясняваме, че до тогава няма да сме живи. Важното е всичко, което правим днес, да се прави с пълното разбиране за пътя, който трябва да избървим в бъдеще. Не може да направим всичко наведнъж, но ако възприемем факта, че наистина трябва да се постигне такова голямо равнище на намаляване на въглеродния двокис до 2050 година, това зависи от нещата, които правим сега, което е свързано и с реновирането. Може ние да не сме живи, но нашите деца и нашите внуци ще бъдат и, не, и ми се иска да мисля, че живеят в сгради, които не потребяват толкова енергия, колкото днес. Е, Благодаря, колегата Виде Кадрас. You, благодаря, господин председател. След като изслушах всички изказвания, мисля, че всички ние споделяме становището, че е дошло време да предприемем един прагматичен подход към тези обсъждания, защото всички ние знаем, че ако имаме а, задължителни цели и това е като една червена линия за съвета, така че трябва да съсредоточим вниманието си върху мерките и да се опитаме да установим кои са най-добрите мерки, естествено с необходимата гъвкавост, за да може държавите членки да докажат чрез националните си планове, че и други мерки биха могли да бъдат използвани равностойно за постигане на целите. Сега по-конкретно, във връзка с член 3 бих желал да предложа един компромисен подход. Може би ако запасим члена така, както в сегашния му вид, както предлага комисията, бихме могли да добавим една част, когато във връзка с енергоемките отрасли, държавите членки трябва да постъпят, както предложи госпожа Форд, защото по този начин може да се постигне компромис и по този начин също така запазваме националните цели изразени в а, абсолютно енергопотребление и избягваме а, онези отрасли, които са свързани с енергийното потребление. По член 6 имам два кратки коментара. Все още смятам, че трябва да приоритизираме гъвкавостта в този член, а именно възможност държавите членки да докажат, че и други мерки са еквивалентни за постигане на националните цели за енергийна ефективност, като се използва член 6 9. Не виждам защо трябва да а, бъде това а, свързано с задължение за едно единствено докладване. Тук в директивата не би трябвало това да се а, урежда. Всички държави членки трябва да внесат своите планове за енергийна ефективност в комисията и това би било достатъчно. Не бива да дублираме това задължение. На второ място има няколко депутата, които внасят мерки, улесняващи активното участие на потребителите за постигане на енергоефективно. За да стане това възможно, предлагам член 6 или не 2 да спомена, да спомне следното. Държавите членки изразяват е, енергията, която е, е, трябва да бъде потребена преди енергопотреблението. Това дава възможност на държавите членки да приоритизират или първично спестяване на енергия или вторично. По член 10 съм удовлетворен от е, проекто текста. Тук има възможни компромиси, които проучваме. Искам да направя два кратки коментара. В някои а, алинеи се споменава а, районно охр... отопление и охлаждане. Искам, искам да кажа, че районната топлофикация, това е едно ограничено понятие и би трябвало да възприемам един по-всеобхватен подход, така че вместо това може да кажем когенериране или да говорим само за отопление и охлаждане, а по този начин включваме всякакви видове а, по отопление. На второ място отбелязвам, че докладчика предлага ново приложение 8А, което да ръководи комисията след 2013 година в изготвянето на делегиран акт. Напълно подкрепям анализа разходи полза като основа, но имам известни съмнения дали директивата трябва да се впуска в съдържанието на този анализ. Мисля, че би трябвало да изчакаме и да видим какво ще предложи комисията за делегирания акт. Сега по членове 4 и 5 има нещо, което аз приветствам в обсъжданията, които провеждаме, е именно, че независимо от обновяването на сградите, държавите членки могат да предприемат мерки, които намаляват с 3% енергопотреблението. Естествено, можем да спорим дали 3% са много или малко, но принципът е важен и ми е известно объркваме във връзка с факта, че енергийната а, а, е, е, е има, че има услуги и а, някакви уреди, които биха могли да подобрят енергийната ефективност, без непременно да се налага саниране и обновяване на сградите. И накрая, съвсем накратко, по член 8 за интелигентните измерителни уреди би трябвало да се отчетат за потенциалните разходи за подобни мерки. Затова бих настоял за включването на моето изменение заедно с няколко колеги а, да се добави, че тези уреди следва да се въведат, когато това е технически възможно и економически изгодно, като по този начин ще а, можем да постигнем плодотворно приключване на преговорите. Колегата Гирек има думата. Благодаря. Слушам тази дискусия с смесени чувства. Често си мисля, че колегите и колежките знаят за какво говорят ако искаме да говорим за обвързващи цели, говорим не за 20% намаляване на енергията, а 20% увеличаване на енергийната ефективност. Въпросът е какво наричаме ефективност и как да я изчислим. Мисля, че енергийната ефективност трябва по различен начин да бъде измерване в сектори като строителството, енергетиката, в такива индустрии като стоманодобивната промишленост трябва да се калкулира по друг начин. Тоест, разделна калкулация. И когато говорим за цели държави, а тази политическа цел е подписана от правителствата, 20% нарастване на енергийната ефективност. Когато говорим за целите държави, трябва да се изчисляват така, че разликата в потреблението, което се изчислява от Евростат, като се отчита брутния вътрешен продукт за 2009 година и се сравнява с изходната година по 100 се получава в проценти. Ако така подходим, смятам, че ще знаем веднага какво е ефикасност. Имам въпрос към господин Турмес. Не ми харесва как формулирате някои изменения. Вие смесвате енергийна ефективност и економия в енергията. Енер... Економия в енергията не може да се постигне, ако не, нам... ако не подобрите енергийната ефективност. Господин Турмес, може ли да си представите държава на Европейския съюз, която повишава енергийната ефективност повече от 20% до 2020 година и едновременно с това тази страна увеличава потреблението на енергията. И имаме различни държави. Някои са много развити, други са по-малко развити. И им предстои още да се развиват. Това развитие е свързано с енергопотребление. примерност. това може да се повиши обаче енергийната ефективност в тези държави. Разбира се, има други възможности за изчисляване на енергийната ефективност, но трябва да дефинираме още в началото какво разбираме под това, за да няма недоразумение. Благодаря. Госпожа Меркис. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Има няколко неща, които все още искам да подчертая в тази директива и те са свързани с приложеното поле на директивата, но този въпрос вече бе засегнат няколко пъти. И аз и много колеги имаме усещането, че този път е особено важно да се решили приложеното поле на директивата не само за обществени сгради, но и за другите сектори. И по-конкретно, тези, които са най-уязвими в сектора на наемателите на жилища хора, които искат да им е топло през зимата. Аз имам усещане, че ние ако защитим тях, като разширим приложното поле, ние ще направим услуга и на тях, и на економиката, защото ще насърчим инвестициите и ще постигнем целите, които до този момент не са задължителни, но би трябвало да са задължителни и е доверено се решават няколко въпроса. Също време оставаме с впечатлението, че трябва да направим или едното, или другото. Но ако държавите членки не желаят да подкрепят задължителните цели. Разбира се, трябва да даваме повече предписания, но в крайна сметка наистина трябва да покажем известна гъвкавост към изпълнението на енергийно ефективните мерки, защото всяка държава членка е различна. И трябва да се въздържам от това да бъдем съвсем изрични в указанията си към държавите членки как точно да изпълняват тези мерки. Да, на задължителните цели, да, на енергийната ефективност на максимално ниво, но да остане все пак някакво свободно място за преценка на всяка държава членка. Една от темите, която ми е най-близка, е, че винаги обръщаме особено голямо внимание на големите решения. Моля ви, обръщайте внимание на дребните решения и на енергийната ефективност може да гледаме като на макро и макроенергийно производство – мисля, че енергийният е, комисарят по енергетика в момента не обръща достатъчно внимание на факта, че броят на малките промени може да доведе до нещо много голямо. И това може да се направи точно с директивата за енергийна ефективност. Реакцията на търсенето е особено важна, макар че енергийният пазар до този момент не се справя с е, това съотношение. Така че трябва да се усъвършенства инфраструктурата на енергия пазар по такъв начин, че да се остави възможно най-висока степен на гъвкавост на клиентите и да се даде възможност за реакция на търсенето. И накрая, но не по значение, знае, че предстои да обсъждаме това с докладчика Турмес. Аз искам наистина потребителите да им се плаща цената на дребно, когато се включат в е, мрежата или пък е, наистина да бъдат възнаграждавани за енергията, която вкарват обратно в е, мрежата по един, на един пазарен принцип. Но всъщност аз ще очаквам с нетърпение отговора на този дебат. Благодаря. Позволете ми, тъй като да добавя две изречения, само да за размисъл – аз не съм привърженик на обвързващи цели в енергетиката. Колкото повече слушам, толкова по... Е, стигам до целта. Не е ли добре да решиме държавите членки да решават по мерките? Аз чувам от господин Ньотингер, че държавите членки няма да направят нищо. ние решаваме по това, което е възможно съвета да реши или ще решиме това, което ние искаме. Дебатите решават, защото съвета имал някаква идея. Ние трябва нашата позиция да изкажем. Ако е правилна, трябва с сила да я наложим. Господин Кели си има думата. Е, благодаря, господин председател. Преди всичко, благодаря на господин Турмес и всички останали за техния принос. Мисля, че на първо място, ако имаме цели за 2020 година и за 2050 година, ние трябва да ги постигнем. Как ще ги постигнем? Това вече ще решаваме в движение. Но важното е, че трябва да ги постигнем и те трябва да се оценяват поне на всеки 2-3 години, за да се види какъв напредък се постига и да се правят съответните корекции. Защото ако не постигаме целите, ние подкопаваме всичко, за което се бори Европейския съюз. Всъщност имаме достатъчно това от Лисабон. Право не е да разглеждаме всичко тяхната цялост. Имаме чудесни възможности да направим намаление и економии в цялата економика. Вярно е, че когато економиката тръгне нагоре, както се надяваме, ще има увеличено търсене за енергия и следователно това трябва да се включи в изчисленията. Също времено обаче, ако имаме задължителни цели, малко ли повече това ще задължи всеки да насочи вниманието си към постигането им. Това ще създаде по-голям стимул за изследователската дейност. Например, автомобилите трябва да станат по-ефективни и ако имаме наистина такава задължителна цел да има автомобили, които имат определени параметри, както и всякакви други уреди, тогава наистина индустрията ще бъде принудена да постигне такава ефективност и да създаде пазар за тях. Също беше за сградите. Имам редица строители сред своите избиратели, които са разработили и сертифицирали изцяло енергийно ефективни сгради и имат договори в Близки изток. Няма да повярвате. където все пак има достатъчно много петрол и въпреки това има търсене за енергийна ефективност. Така че трябва да се определи определен срок, в който сгради, които не отговарят на стандартите по отношение на енергийната ефективност, не трябва да се издават разрешения за строителството им. По отношение на обществените сгради, най-вече сгради, които използват а, органите на управление, това трябва задължително да се въведе. От моите наблюдения, сигнала за измененията в климата, сигнала за енергийната ефективност, вече получава доверие от широката общественост. И особено, както казва господин Турмес, електричеството, ако може да бъде по-ефтено, няма альтернатива. Определено има неща, които трябва да направим. Трябва определено да, получим, да постигнем целите, както от екологична гледна точка, така и от практическа гледна точка и особено по отношение на развитието на економиката на Европа. Благодаря. Госпожа Кавалио. Uh, Благодаря. Аз искам да кажа някои думи по член трети, Много важно е да видим как целите за потребление и за енергийна интензивност могат да бъдат разделени една от друга в държавите членки. По какъв начин ще стане поделянето между държавите членки. Особено много се притеснявам за държави членки, където БВП ще падне и моята собствена държава има прогнози, че ще падне БВП-то през следващата една-две години. Базовата ни е също много важен момент и трябва да разгледаме наистина детайлите, по какъв начин това ще се отрази всяка една от държавите членки. На второ място. Мисля, че предложението на, господа, на госпожа Форд, което е много сходно на това от на господин Видал Ларес, да имаме цели за потребление, за економиката като цяло и отделно за индустрията и да имаме енергоинтензивни цели за индустрията. Госпожа Форд говореше за промишлеността като цяло. Видал Квадрес говореше за енерго, енергоинтензивна индустрия. И това би могло да бъде наистина основа за компромис. Но и целите за потребление енергопотребление на сградите и всички други сектори от е, индустрията трябва да бъдат определени по държави членки, както и целите за интензивност също трябва да бъдат разглеждани сектор по сектор. Трябва да имаме някакъв модел, с който да видим какви са резултатите, да разгледаме тези резултати и да преценим каква е ситуацията, какво показват числата, защото вземаме едно решение особено важно за бъдещето на нашата економика. Така че аз имам един въпрос. Двамата автори на тези предложения или комисията имат ли някакви данни, които да ни покажат какво точно ще направи това решение, защото такива данни ще ни дадат възможност за компромис. Наистина, сложно е, но реалността е сложна. Не може да бъде направено по-просто. Пол Рубих. Пол Рубих, си думата. Благодаря, господин председател. Смятам, че точно за малките и средни предприятия това е голям шанс. Ако се постигнат а, добри примери в различните сфери – в обучението, в квалификацията, да се придобият занечиските умения, да са добре обучени. Европейският институт по технологии е, предстои да преодолее голямо предизвикателство. Така че аз гледам позитивно на тези неща. По член трети, както многократно беше казано, задължителните цели са добре, но не с заплахи от наказания, а обвързващи цели с стимули да бъдат обвързани. Държавите държавни членки, ще въведеме методи на сравнение, така наречения бенчмаркинг и накратко ще оценя, на бързо, в краткосрочен план ще оценяваме постигнатото. Става дума в край на краищата за това, как да постигнем е, тази цел 2020 с новите цели, които поставяме. Тук трябва ясно да покажем как двете цели, например, ще бъдат хармонизирани. Е, член 10. Енергийната ефективност на системите. Приложение 5 води до голяма бюрокрация – господин Штолбер с неговия екип да разгледа внимателно това, дали действително е необходим този разход, както бе казано, парламента трябва да извърши оценка на въздействието, защото в крайна креща става дума за това, дефинициите, които вече частично са дадени, да бъдат адаптирани към реалността. Например, когато смениш хладилника си с друг, да се направи това зависимо от средната консумация на уредите. Но как в, в администрацията ще бъде това направено? Мисля, че е важно да се покаже какви примери има и успешни мерки в държавите членки. Да има комуникация, която е необходима е интелигентната енергийна програма, за която вече водихме дебат, би могла да бъде добър подход за обмяна на знанията в широки слоеве от населението, като се направят и допълнителни предложения. Относно дискусията по сертификатите – изглежда излишна, не е нужно допълнително да гониме, прогомваме индустрията от Европа. Тежко е положението в този сектор, а трябва да видим какви стимули можем да е, дадеме на изследванията, за да може да се извърши редукцията на въглероден диоксид. Мисля, че не бива да има допълнително натоварване върху сектор индустрия, защото ще доведе до още по-голяма безработица. И накрая трябва да се помисли за един по-широк времеви период. Не, не става, не е подходящо някой да бъде наказан, който сега се ангажира активно с това и не му бъде признати усилията. Благодаря. Драги колежки и колеги, в 11.30 ще дойде полското председателство. Обръщам ви внимание, това го знаете, защото стои в програмата. Още 6 души искат да се изкажат, плюс комисията, плюс докладчика. Молбата ми е, моля ви, по-кратко се изказвайте, тъй като времето е малко. Госпожа Полимата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Като встъпителен коментар, е, отчитайки казаното от колегите до този момент, мисля, че всички сме съгласни, че енергийната ефективност е, е кауза, която си заслужава, защото нейните ползи могат да се усетят от реалната економика, от малките и средни предприятия, от домакинствата, т.е. всички, които са засегнати от сегашната криза. Аз мисля, че повече от друг път трябва да стимулираме растежа вътре в Европа, а не извън Европа и в Близки изток, както вече беше посочено. И всички ние признаваме, че подобряването на енергоефективността е трудно, защото е необходи, са необходими инвестиции и макар, че ползите са гарантирани, те се усещат след значителен период от време. Именно за това смятам, че финансирането е от ключово значение за успеха на директивата, както беше от ключово значение и в директивата за възобновяемите източници на енергия. Всички ние осъзнаваме сегашната ситуация, изправени сме пред значителни рискове от неотпускане на кредити, и смятаме, че има две неща, които можем да направим. На първо време, на първо място смятам, че трябва да се упражни натиск върху Европейската Централна банка и Европейската комисия, за да дадат ясни указания а как европейските банки, които ще се възползват от тригодишните програми с много ниски лихви, как те биха изразходвали тези средства или поне как могат да направят част от тези средства да бъдат прехвърлени към реалната економика. Второто нещо, което можем да направим е включено в това проекто предложение. Това е новият член 2А, който е свързан с създаването на нови финансови механизми, посветени на енергоефективността, за да може всички амбициозни политики, които са включени в проекто директивата, да станат факт. Мисля, че финансирането на енергоефективността е изключително важно за постигането на целите Европа 2020 2020 година или поне за тяхното последователно постигане. И задължението от процент и половина няма да бъде достатъчно. И последното нещо, което искам да кажа, свързано с уязвимите потребители. Трябва да направим а, така, че те приоритетно да получат подкрепа, не само за да могат да се възползват от по-низки сметки за енергия в бъдещето, но а, за да се гарантира те да не понасят а, тежеста на енергията и всъщност по този начин има а, потенциал за подобряване на енергийната ефективност. Още веднъж ви моля за по-кратки изказвания. си има думата. Благодаря, господин председател. Не е просто да се каже нещо по тази твърде комплексна тема. С голям респект слушах изказванията. Бях в съжаление до сега в комисията Юри, там участвах в гласуването. Много ще се радвам, ако направим предложения за бъдещето, ориентирани към бъдещето, тъй като трябва да допринесеме за енергийната ефективност и в бъдеще все повече ще се занимаваме с тази тама. Много се радвам, че бъдещото датско председателство е записало тази тема в своите приоритети. Точно тези инвестиции са много важни и голяма тема в тази, този сектор. Поради тази причина не е толкова лесно да се изготвят добри правила в тази насока. Поради тази причина. И бих искал да говоря по сектора строителство. Точно в жилищното строителството е, може да се е, постигне висока енергийна ефективност. Точно там е много важна тази тема. Аз бих приветствал е, ако успеем да мотивираме ново постъп, ново приятите държави, членки на Европейския съюз, в новите сгради да въведат енергийната ефективност. Има големи разлики в законите на отделните държави членки и мотивацията не е толкова висока в строителството. Става дума за термопомпи, за други мерки финансовите мотивации в различни държави членки са много различни. Поради тази причина е много важно чрез структурните фондове да можем да внесем допълнителна мотивация, за да постигнем правилните резултати. Още една нещо. Аз считам директивата за изключително важна в първия член, параграф 3 и в член 6 са записани някои показатели, където не съм сигурен, че всички държави членки ще постигнат тези цели. Ще могат да ги постигнат. Не съм сигурен, че всички държави членки годишно действително ще могат да постигнат тези планирани стойности, да посрещнат своите задължения. Господин Хене сега има думата. Благодаря, господин председател. Това е една много добра идея, но не разбирам защо трябва да се пилеят средства, за да се спестява енергия, за да може една енергия, която е много скъпа, економиите, които ще бъдат реализирани, ще са насочени към бъдещите потребности. Но това е, би трябвало да се разгледа възможността за рентабилност, колкото е възможно по спешно по-бързо. Има пазар за економията на енергия, защото ако искаме да економизираме, да, да спестяваме енергия, би трябвало да се избягват паразитните мерки, трябва да се реагира, за да се отговори на стандартите, които определяме. Трябва да реагираме по отношение на отраслите, които системно имат свръхконсумация. Не също така социалните сгради, моменти. а, и а, също така ако се правят економии, трябва да се инвестира, за да може наистина да се постигнат реални економики и да се помогне на хората, които са в затруднено положение, да се справят. Тогава, когато има а, а, домакинства, които имат малки доходи, би трябвало да получат помощ. Същевременно трябва да се насочат мерките и срещу срещу онези, които имат свръх а, консумация. Трябва да се насочат мерките срещу а, паразитите а, а, и срещу обогатяването на посредниците. А, също така, съвсем накратко да кажа, че когато ние фиксираме целите, например, а, ЖП транспорта да бъде приоритет, приоритет, какво виждаме? Виждаме, че а, е, автотранспорта прогресира в ущърп на ЖП транспорта във връзка с, с промишлеността, как можем да делокализираме продукцията в държави, в които имат енергиен дефицит е, и да а, е, противопоставяме работещите. Тези 400 милиарда евро, които са на насочени за закупуване на, енерги... на енергия, може да се увеличат в бъдещето а, и а, според економическите потребности на потребителя може да имаме да се окаже, че трябва да изхарчим повече от 400 милиарда. И а, втори въпрос, който се поставя е прост. Това е въпроса за енергийната ефто, автономия на европейските територии и следователно трябва да се разгледат абсолютно всички условия условия за производството на енергия, госпожа, госпожа фон Брент. Господин председател, аз ще говоря половин минута, защото искам да посоча това, което казахте и вие, и то е стратегически въпрос за всички нас в този парламент. Това, което наистина ме дразни, е, че можем да имаме много добра дискусия за това, какво искаме да постигнем, но нека да не го базираме на последния рубеж на съвета, преди да отидем на преговори в този смисъл. Съвета има своята роля, ние като парламент имаме своята роля и в този смисъл мисля, че господин Йотингер направи стратегическа грешка да не се насочи към задължителни цели. Така че нека ние да настояваме и да търсим голямо мнозинство в този смисъл. За всичко останало имам пълно доверие в докладчика и неговите докладчици в Сянка и особено този от моята група. Колега Бенсен. колегата Бенсън. Jude. 520 колеги гласуваха за енергийната ефективност. Днеска в комисията сме различни мнения. Това означава, че в пленарна зала ще гласуваме не единно. Тоест комисията и съвета ще имат а, е, възможност да наложат своето мнение. Става дума за това, че всички искат в Европа да се произвежда. Производството е много важно за развитието, за запазване на работните места, но ние трябва да развием и нови мисли, трябва да предприемем нови стъпки, по отношение на инвестирането в технологии. Господин Рубих спомена, че малките и средни предприятия имат големи проблеми с безработицата и точно там няко, а, повечето работни места се изместват на изток. Нужни са ни тук работни места в областта на новите технологии, които да допринесат за нарастване на износа. Трябва да се опитаме повече да обединиме мненията си в тази комисия с най-различни мнения. Благодаря. Госпожа Котинес. Want, short, okay. Listen, I... Muchas gracias. Yo he introducido dos tipos de enmiendas. Благодаря. Две изменения съм внесла. Аз съм абсолютно за за намляване на разходите в строителството. Но тази директива, считам, не може така да се приложи. Не искам тук да допринасям за неспокойствие, но в съвета ще има голяма битка. Става дума за целите. Целите, разбира се, са важни, но къде са инструментите за постигане на тези цели? Ние искаме да редуцираме, но къде са ни инструментите за тази цел? Член 8, например, как е възможно тъй като става дума за създаване на нови мрежи, за подобряване на енергийната ефективност и има нови системи за реновиране и така нататък не е възможно с технологиите, които по-настояще им имаме, да се справим. В нашата комисия а, говориме за намаляване на а, числата. След 3-4 години ще ни е нужна действително едно революционно решение, начини за измерване на ефективността, но ние нямаме технологиите. Аз с удоволствие искам да променя радиаторите в моя дом, но не виждам подходяща технология, с която да замена, да ги заменя. Какво да направя тогава? Мисля, че тази директива трябва да подходим съвсем предпазливо, защото може да се стигне до битка, до война в съвета. Трябва да действаме отговорно. Относно енергийните дефицити в историческите градски центрове има две възможности. Да погледнем член 1. Не, член 3, извинявайте. Е, е, историческите паметници на културата, е, считам, че е по-добре да не да се намерят различни показатели за историческите паметниците на културата и историческите сгради. Често те не са добре изоли... топло изолирани. Трябва да се направи друга преценка, да се използват други показатели. Не може с един гребен да решиш всичко, както се казва. Не трябва общо да говорим от сгради, а от центрове. Благодаря. Господин Турмес, докладчик, му дам отново думата да ме извини комисията но полското председателство не може да чака дълго. Докладчика трябва да реагира на тези бележки от колегите. Господин Турмес, имате думата. Аз ще бъда съвсем кратък и ще започна с колегите, които не са докладчици в сенка, защото с тях можем да продължим разговора днес след обяд. Няма да мога да отговоря на всички повдигнати въпроси. Прави сте, че би трябвало да се реагира на енергийната бедност и по-специално член 6 или нея 5 би трябвало да се види как бихме могли да се отрази това, което вие казвате във връзка с енергийната бедност и е вярно, че Франция добре е използвала разпоредбите, особено за е, общинските жилища и френския пример е добър пример. Това ме е, навежда на това, което каза господин Месарош е, в Централна и Източна Европа. Въпросът е как е, може да е, насочим инвестициите за подобряване на сградите във вашите държави, структурни, трансрегионални, регионални фондове и това, което каза Пол Рюбик. Необходимо е да хората на място, малките средните предприятия, инженерите, архитектите да бъдат добре квалифицирани. Именно затова в член 13 и 14 поставяме акцента върху обучението. Пол е прав, че са ни необходими мерки и инструменти в една за постигане на обучение по енергоефективност. Трябва да продължим да работим по този въпрос. Не е нужно само законодателство, не е, нужни са също така наречените меки политики в допълнение. Госпожа Подимата, която напусна, на нея мога да кажа, че има една идея. Ако всички частни банки в Европа през следващите три години получат средства, средства за 1% без абсолютно никакви условия, както реши господин Драги. И може би, защото се намираме в тази луда криза, това е единствения начин да накараме частните банки да купуват държавни облигации. Въпросът ми е защо Европейската инвестиционна банка не получава същите условия, както частните банки. Защо да не дадем 1% на Европейската инвестиционна банка, 1% е, отворени средства за транспортна инфраструктура и, и така нататък. Нашата комисия би трябвало да помогне за постигане на решение, защото Европейската инвестиционна банка а, получава а, а, а, ако Франция изгуби 3А, тогава кредитните ставки ще се увеличат за европейските банки. И има решение, ако на държавните банки се предоставят същите условия, както и за частните банки. На госпожа Карвалио и това е свързано и с дебата по енергийната интензивност и свързаните с това цели за всички държави, които имат отрицателни очаквания за развитието на БВП, трябва да се въведат цели за енергийната е, интензивност, но това за тях би било невъзможно да постигнат целите, дори да искат следователно. Трябва да се опитаме да постигнем компромис, това каза и господин Гере, човек енергоинтензивни промишлености е нещо съвсем различно от санирането на сгради. През януари ще предложа компромис с, с решение, което да няма а, възможности за измъкване. Така че индикатор, един показател за енергоефективност не непременно панацея. Не знам дали господин Кели е тук, но той е прав, когато казва, казва, че тези предприятия в Европа, които насърчават отличните услуги, ще получат пазари в Близкия изток, в Азия, в Штатите. Така че не смятайте, че тук става дума само за продукция, става дума и за услуги, финансови услуги, инженерни услуги и ние можем да създадем най-добрите постижения в а, сферата на услугите. И една идея на председателя, която беше а, засегната и е госпожа Ван Ремт, задължителни цели и задължителни мерки. Ако видите изменението, което внесох през ноември, аз създавам един анекс с подробно разписани национални задължителни енергийни цели. Аз това го направих с помощта на експерти. Германия трябва да е удовлетворена и Франция, защото именно това те обещават и правят това приложение, този анекс, беше взето от датското председателство. Те отидоха в Берлин, в Лондон, в Париж и в Мадрид и в резултат на първите разговори и преговори на датското правителство беше, че всички правителства казаха няма как да решим проблема с целите. Аз не съм се отказал от идеята, но всички вие, които бихте искали да бъдете професионални преговарящи, би трябвало да се опитваме да постигнем максимално а, близки до 20% задължителни цели. И ако открием, ако започнем преговорите и се откажем от всички мерки, как ще водим преговорите? Ще водим преговори, но сме а, сме а, изцяло оголени. Значи, когато аз играя стрип покер, аз а, се обличам с много дрехи, и, а, не, никога не само с една дреха. И сега и така се подготвям по, а, за преговорите. А, по въпроса на господин Гирек, не знам дали присъствахте на изслушването с експертите, от което стана ясно, че поради трудност, трудната рецесия, в която се намираме, източноевропейските економики могат да нарастват с 5,5 до 6% на година до 2020 година, но въпреки всичко това да бъде под прогнозите от преди няколко години. Ние трябва да обясним какво означават е, е, числата дадени от комисията. Аз е, когато а, са изчислявани тези числа в 2007 година. Когато Алехо говори, виждате опита, който той има. По въпроса за когенерирането, той е прав. А, формулировката, предложена от комисията, а, би трябвало да включи и промишлената като когенерираме, ще работим по този въпрос за, енергир, за интегрирането на енергоемката промишленост и тук няма да се впускам в повече подробности. Госпожа Хон, мисля, че вие подчертахте а, във връзка с обществените поръчки, това е трудна тема. Утре комисията ще има една ревизирана рамкова директива за обществените поръчки. Каква е ситуацията днес? Днес ситуацията е така. Когато се обяви търг за обществена поръчка, имате право да купите само най-ефтиното в момента. Ако ако купите хладилник, например, не можете да купите <clears throat> хладилник с три пъти А, ако той струва 5% по-скъпо. И аз се надявам, че подхода за жизненият цикъл ще бъде включен в рамковата директива, за да можем ние да обсъдим директивата, за да може да се отчете и жизненият цикъл и неговото въздействие върху енергийната ефективност. Ще спра тук. Работата е трудна, но мисля, че ще се справим. Благодаря. Благодаря. Наистина времето много напредна. по друго време трябва да обсъждаме, да продължим обсъжданията. Имаме гости сега. Вече с 15 минути закъсняхме, 20 минути. Приключваме с тази полш... точка, преминаваме към следващата. Гости от полското председателство. Ако някой излиза, да не забравя, че сме се договорили, след това се срещнаме. Meine Damen und Herren, ich darf Sie den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen. Така, започваме следващата точка от дневния ред. Днес при нас е професор Вация Ашкалиски, заместник министър на економиката на Польша, отговарящ за енергетиката. Той е представител на полското председателство. Ние го познаваме вече от различни разговори, които сме водили. Няма дълго да говоря. Моля, по-тихо. Внезапно напускат много хора залата, но да бъдат тихи поне. Господин Калиски, давам му думата, за да може да изнесе своя доклад. След това ще има въпроси към него. Добре дошли при нас, господин Калиски. Заповядайте, имате думата. Пане Пшевничонци, Господин председател, уважаеми дами и господа, днеска имам честа да ви дам кратка информация относно работата на съвета а, по транспорт и енергетика. По-специално ще говоря за енергетиката, а също така и за съвета по конкретно способност. Е, при полското председателство. Преди да се спра на тези теми, искам да кажа, че работата в съвета не може да си я представим, ако не споменем, че унгарското председателство бе положило много труд преди нас. По време на унгарското председателство Европейското Европейския съвет, както и съвета на Европейският съюз за енергетика, прие решения, които определиха нашата работа в областта на енергетиката. Между юли и декември 2011 година ние се занимавахме приоритетно с две теми. Едната тема е външната политика и е енергетиката и другата е енергийната ефективност. По първата тема, това беше основен приоритет на полското председателство. Големият успех беше, че съвета през 24 ноември прие решение в областта на енергийната външна политика. Трудните преговори показаха, че Европейският съюз е избрал единен подход или че му е нужен единен подход и показа колко е важно Европейският съюз да говори с един глас в чужбина. Сега искам да ви разкажа кои са най-важните елементи в тези решения, които бяха приети от съвета по транспорт и телекомуникации и от Европейският съвет на 12 декември 2011 година бяха приети. Първо, засилена координация по външното измерение на европейската външна политика и ясно а, показване на инструментите, които да, с които да се реализира тази политика при запазване на компетентностите на държавите членки и, и Европейският съюз съгласно договорите. Второ, засилена координация при изготвянето на общи становища на държавите членки и на съвета, периодични дискусии в съвета по транспорт, телекомуникация и енергетика, както и среща на генералните директори, които отговарят в тези сфери. Трето, изготвяне на каталог от международни организации, в, при при които Европейският съюз може да представя своята кохерентна политика. Четвърто, засиленото външно измерение на енергийната политика е без альтернатива. важни са трите стълба конкретно способност, устойчиво развитие и сигурни енергийни доставки. Пето, трябва да бъде гарантирано в, в духът на солидарността Европейският съюз да подкрепя тези държави членки, които се нуждаят от подкрепа и също да ги подкрепя в преговорите, двустранните им преговори с трети държави. Често трябва да поставиме нови импулси за засилване и разширяване на енергийната общност, както и, е, и по договора за енергийната харта Седмо, засилено сътрудничество на Европейския съюз с трети държави във връзка с вътрешния пазар, благодарение на сближаването на правилата в Европейския съюз и държавите и съседните на Европейския съюз държави. Осмо, засилване на енергийната сигурност чрез развитие на енергийната инфраструктура, по-голяма сигурност в транспортирането на суровини и по-голяма сигурност в ядрената енергетика. Девето, изготвяне на каталог с принципи, на които се основава енергийното партньорство с трети държави. Десето, нови инициативи в рамките на стратегическото партньорство с Русия, САЩ, Индия, Китай, Южна Африка и Бразилия. И тук по-специално подписването на ново споразумение между Европейския съюз и с Русия, както и новата енергийна пътна карта за сътрудничество с Русия до 2050 година. Към най-важните успехи се числи този успех, че Европейската комисия се прие държавите членки при билатералните преговори, по, преговори с трети държави да бъдат подкрепени от Европейския съюз. Съвета изготви с, с, по предложение на Европейската комисия общо становище по системата за обмяна на информация в област на международните споразумения. Този инструмент трябва да осигури по-голяма прозрачност в преговорите с трети държави, доставчици на енергия, енергийни източници на енергия. Във връзка с сътрудничеството с Европейския парламент, изготвя се по-настоящем един доклад. Датското председателство ще завърши работата по тази тема полското председателство се приближава към своя край на мандата. По време на това председателство работиме по директивата за енергийна ефективност. Ние успяхме да подготвим текст, който отразява ситуацията в съвета, както и доклад за напредъка по работите в съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на 24 ноември. Беше прият такъв доклад. Искаме по-голяма гъвкавост, механизми за гъвкавост, но също време да останем амбициозни, да имаме гъвкава законодателна рамка, за да може енергийната ефективност да бъде повишена с 20% до 2020 година. Председателството е на мнение, че сегашният текст е добра основа за следващото председателство, така че може да се стигне до едно значително ранно институционално споразумение с Европейският парламент. На 9 декември Европейският съвет ни призова със своите заключения. Е, Полското председателство приветства постигнатият напредък при изграждането на вътрешният пазар по електричество и природен газ. До 2014 година трябва да приключи тези дейности. Тук много се работи в държавите членки, но и в регулиращите органи, по операторите на различните е, системи, АЦЕР, ЕНСО, Европейската комисия, има, става дума да се изготвят съответните разпоредби, да се хармонизират. Освен това, трябва да има регионални инициативи, които да се стимулират и насърчават, както и съответни разпоредби по вътрешния пазар. Трябва да се изготвят. Унгарското председателство вече извърши работа в тази насока. Така през октомври 2011 година успяхме да приемем регламента за прозрачността и интегри... интегритета на енергийните пазари, така наречения регламент РЕМИТ за търговия на едро на, енерге, енерге, на енергията. По-голяма интеграция на енергийните пазари се нуждае от непрекъснати и по-големи консултирания между държавите членки, особено когато става дума за решения, които се отнасят до енергийния микс на Европейския съюз или за производителността на Европейския съюз. Заключението от различните срещи, които проведе полското председателство, например – неформалната среща на министрите по енергетика в Вроцлав през септември показват, че този проблем е, е важен за Европейският съюз. Няколко проекта искам да ви обърна сега внимание, по които сме започнали работа в нашето председателство. Първо, става дума за проекта за регламент за трансевропейски широките инфраструктурни мрежи. На 19 септември министрите по енергетика се срещнаха неформално и на 24 ноември и възникна дискусия за бъдещето на програмата, програмите в тази насока – Става дума за ТЕН-Е и бе създадена една е, работна група по това досие. Проекто регламента за функционирането на платформите за добив на нефт. Спомняме си за залива в Мексиканския залив, какво се случи, каква трагедия така че заедно с Европейския парламент трябва да се предприемат разговори за тези два проекта, законодателни проекта да бъдат придвижени напред. Следващите месеци ще бъдат използвани от съвета и от парламента. Ще има много работа. Става дума за засиленото функциониране на вътрешния пазар, за устойчивото развитие по енергийната сигурност. Искам да пожелая много успех на датските ни а, последователи, тъй като става дума за едно голямо предизвикателство, с което и те трябва да се справят. Аз съм убеден, че както и господин Валдемар Павлак, моят датски наследник, да го, му кажем, че може да решите с нашата подкрепа така че след 6 месеца да можем да кажем, че това време на интензивно сътрудничество беше много задоволително. Така, съвета по конкретно способност, искам да се спра на него, специално в частта индустрия. В рамката на стратегията 2020 Изготвихме два приоритета. Съобщение на Комисията за индустри... интегрирана индустриална политика в ерата на глобализацията. Това, тази, това беше публикувано и там е подчертано колко важна е индустрията за благосъстоянието на европейците. И второто, Европейският съюз да стане а, лидер на пазарите от публикуването на този документ мина на година. От тогава много инициативи видяхме, които трябва да направят европейската индустрия по-конкурентно способност. Например, пакета по стандартизация, много са напреднали а, работите в него. Имаме съобщение по така наречения Small Business Act за социалната отговорност на предприятието както и за интернационализацията на малките и средните предприятия. Полското председателство бе подкрепено от много държави и членки. Искам да почетая инициативите, които са важни за индустрията, преди всичко. Тъй като действително ние стоиме пред големи глобални предизвикателства. Така, например, на 29 септември приехме решения, в които подчертахме, че с а, че е, е, има голяма последователност в регулациите на индустрията и искаме да положим с тази, тази последователни действия. Различни браншове трябва да се адаптират към предизвикателствата на настоящето и е важно да се води непрекъснат последователен диалог с индустрията. Нашите решения подчертаха, че можем да увеличиме благосостоянието в Европейския съюз. Съвета подчерта колко е важно всяка законодателна инициатива да бъде разгледана, която води до по-голяма конкретоспособност на Европейския съюз. Особено там, където могат да се приложат веднага такива инициативи. Европейската комисия помогна по тази тема. Тя изготви анализ за така наречения компетитивни спруфинг, е, което е много важно за нас беше. В, в заключенията ние казахме, че на по-високо експертно ниво трябва да разгледаме различни инициативи. Такива текстове не само на европейско ниво, но и на ниво държави членки са интересни. В началото на декември съвета прие решение по инициатив Плекшип и е, важно какво точно ще се извърши в тази насока. Относно социалното отговорност на предприятията. Полското председателство разгледа европейската патентна защита от гледна точка на конкурентоспособността. Съобщението по индустриалната политика и предизвикателството пред Европа са продължават да бъдат големи в Европейският съюз, в атмосферата, която съществува, да забелязваме, че перспективите за развитие са по-слаби, става дума за финансовата криза, цените на суровините, на, енергети, на енергията. Трябва всичко да направим, за да насърчиме економическия растеж. Едновременно с това не можем да взимаме решения, които могат да имат отрицателно въздействие върху растежа. През следващата година трябва да знаем, че няма да има големи подобрения. За поради това Европейският съюз и държавите членки трябва да продължат да работят по задачи, свързани с конкурентоспособността на индустрията и нови, създаване на нови работни места. Полското председателство показа, в областта на индустрията, че ще имаме успех. До сегашните работи добре а, минаха. Беше добра атмосферата на обсъжданията в Сопот през юли. Говорихме с представители на индустрията и през септември в Гданск е, говорихме за социалната отговорност на предприемачите през октомври в Краков, заедно с представители на Европейския парламент, обсъждахме задълбочаването на вътрешния пазар. Надявам се, че тази работа ще продължи, това сътрудничество ще продължи, тъй като в Европа ни трябва индустриална база, която да е мощна, модерна, иновативна и многообразна. И накрая искам да ви благодаря най-сърдечно Искам да на господин Ройл да благодаря като председател. Благодаря за подкрепата по нашите дейности на всички членове на тази комисия. Искам да благодаря най-сърдечно, тъй като без вашият ангажимент, без сътрудничество с вас, не бихме постигнали това, което сега в края на полското председателство докладваме, че сме постигнали. Благодаря господин Калиски, благодаря и аз връщам ви благодарностите. Мисля, че всички колеги, които през последните месеци се струнчиха с полското председателство, считаха за много убедително, много приятно това сътрудничество и точно това, което накрая казахте, че Европа трябва да внимава да има бъдеще индустрията в Европа беше приоритет наистина на полското председателство и остана с впечатлението, и това не го повтарям, че трябва да бъде взимано при политическите решения. Говорихме с вас, имахме интересна дискусия по енергийната ефективност, преди вие да влезете тук. Трябва да насърчим индустрията. Но няколко души искат да се изкажат. Всъщност една. Госпожа Хипнер. Bardzo. Е, Wypowiedzi много благодаря. Министърът е, многократно е подчертавал ролята на председателството за създаването на индустриална политика и политика за енергийния микс, е, както и за енергийната сигурност. Не преди отдавна имаше среща на върха в е, Дъблин, която ще има много сериозно въздействие върху нашето економическо развитие. Моят въпрос е какво ще бъдат въздействието от е, ангажиментите Дърбан по отношение на економиката в Европа, включително въглеродните емисии. Председателя давам думата отново на господин Калиски или господин Гирик? Иска първо думата. Господин Гирик. Благодаря. Аз имам два въпроса. Първият е по системата за единен патент. Полша бе похвалена от няколко души, включително господин Барозо, за постигането на този успех и наистина това е успех. направени с опити да се внесат изменения в регламента. Тази идея на разделена на Европа по отношение на лицензирането, както и 50 дял за патентна защита – по какъв начин ще бъде дефиниран пазара? Пазара ще се определя по брой жители или по някакви други показатели? Втори ми въпрос е следния. Мисля, че може да му се отговори с да или не. Този въпрос Поставих и на докладчика за енергийна ефективност, но не получих отговор. А именно, възможно ли е държава членка на Европейския съюз да повиши енергийната си ефективност с значителен процент, около 20-30%, а също времено да увеличи абсолютното енергопотребление? Възможно ли е това или не? Добре. Господин Калиски, имате думата сега за отговор. Първо, по първия въпрос. Когато говориме за народните стопанства на държавите членки и за общото стопанство на Европейския съюз, мисля, че не е добре Европейският съюз да предприема едностранна редукция, да поставя цели за едностранно намаляване когато другите държави, като развиващи се страни или развити държави, не правят това и не си поставят такива цели. Тази ситуация няма да доведе до отслабване на европейската конкурентоспособност. Но имаме и е, изместване на въглеродните емисии и вместо да ги намалиме, те се повишиха. Така че е важно за европейското стопанство това, което беше казано Дърбан. Всички държави бяха на едно мнение, че до 2015 година може да се стигне до общо споразумение и всички държави, включително развитите държави, това го подчертавам, развиващите се държави, това го подчертавам, ще имат цели за редукция. Това зависи от възможностите, разбира се, на отделните държави членки но и на отделните държави в света. Ако трябва в резюме да кажа какво случи в Дърбан, добрата координация на работата на Европейския съюз, погледнато политически и технически, доведе до това, че имахме единна позиция като Европейски съюз. И можахме с тази позиция добре да я си проличи в преговорите. Говорихме с най-слабо развитите държави, държави, които са на острови и стигнахме до едно мнение. И продължихме с решенията, които бяхме приели в съвета но трябва сега да се предприемат нови споразумения като последица от преговорите в Дърбан и всички държави, които са подписали резолюцията за климата, трябва да продължат напред. Това беше успех на Европейският съюз, че имаме устойчива цел за бъдещото, бъдещите споразумения. Относно казаното от професор Герек. Би казал следното. Първо по последния въпрос. Накратко. Вие попитахте за енергийната ефективност. Моят отговор е да на вашия въпрос. Може да подобриш енергийната си ефективност и едновременно с това да не намаляваш е, енергийното потребление. Но когато говорим за системата за единните патенти, полското председателство поиска да напреднат работите в тази е, област, колкото се може повече, при съблюдаване естествено на компромисите, които до сега бяха постигнати през последните 30 години. Тези преговори бяха сравнително трудни, тъй като тъй като имахме засилено сътрудничество без Италия и Испания и въпреки това мисля, че полското председателство зададе насоките в тези, е, в тези работа, която бе при които насоки бяха прияти от всички. Италия се числи към тази група вече от държави. Ние се радваме постигнатия компромис Европейския парламент. Това е добре, особено за малките и средни предприятия. Този компромис позволява единни патенти на английски, френски и немски да бъдат издавани. Това беше една доста проблемна тема при нашето председателство. Европейската патентна служба може да издава патенти на тези три езици сега и успяхме да се договорим за това. Надяваме се, че всички ще приемат това. Ако не е възможно, си мисля, че имаме още един последен шанс за засилено сътрудничество, но всички могат да, се, да приемат тази линия относно разпределението на средствата между отделните патентни служби, това ще се отрази благотворно върху държавите, които и имат по-ниска патентна активност. Така че мисля, че е добре. Благодаря ви. Рансдорф има думата. Благодаря, господин председател. Имам много кратък въпрос. Тук в Европейския парламент чуваме многократно с закриване на мини. Аз знае колко е важен, колко са важни въглищата в, в Полша. Искам да ви попитам за резултатите по време на полското председателство във връзка с чистите технологии за въглища. Благодаря. Тук искам действително да подчертая това, което вие казахте. Действително въглищата за полското стопанство е страшно важна суровина, но не само за полската економика, разбира се. Мисля, че имаме проблем, когато се касае за това да дефинираме какво наричаме чисти въглища чисти въглища, повишаване на енергийната ефективност в електроцентралите от 30 на 50% ли е? Или 30 на 60%? Какво точно ричаме чисти въглища? Обсъждахме бъдещата пътна карта до 2050 година как ще изглежда. Това беше една група на високо ниво, високо равнище и вярваме, че насърчаването на чисти технологии, независимо от това как дефинираме понятието чисти въглища, ще бъде действително една предпоставка за развитието на полското стопанство. При полското председателство в различни форми говорихме по този въпрос. Има ли други желащи да се изкажат? Няма. Тогава приключваме с тази точка от дневния ред. Господин професор Калиски, благодаря ви лично. Благодаря също на полското правителство. Аз лично считам, че беше великолепна е, сътрудничество с полското председателство и ви реализирахте не само а, няколко проекти, ги доведохте до крайен резултат, но което е важно, че се погрижихте за това в европейския политически дебат да навлезе реализма и а, загриженост за интересите на индустрията, което считам, че помогна много и ще продължи това през следващите години. На друго место ще продължим сътрудничеството си. Благодаря за вашата информация. Поздравете всички ваши сътрудници за доброто сътрудничество с нас. Благодаря ви. Още веднъж искам да благодаря на господин председателя най-сърдечно, на всички членове на тази комисия. Без вашата помощ не бихме могли да постигнем нашите приоритети. И благо... най-сърдечно от името на полското председателство искам да пожелая много успех на нашите е, датски наследници, така да се каже. Благодаря. Всичко най-хубаво. С това закривам нашето заседание. Още ще се срещнем отвън след 5-10 минути на чаша напитка, всички са да заповядат преди да преминем към празниците. Благодаря.